Uh, Може ли да заемете местата си, за да започнем заседанието, ако обичате? Um, за унези от вас, които не са от е, Европейския парламент. Казвам се Данута Хюбнер. Председател съм на Комисията по конституционни въпроси в Европейския парламент. Тук до мен е Сесилия Викстръм, която след е, мен ще поеме председателството. Тя е председател на втората комисия, с която си сътрудничихме при подготовката на това съвместно заседание, именно комисията по петиции. Чувствам се изкушена да не поздравявам никого, тъй като списъкът е много дълъг, но искам само да кажа, че е представена тук и Европейската комисия и то от своя първи заместник-председател Франс Тимерманс. Има много опитни и изтъкнати гости в залата. Искам да им благодаря за това, че са тук. Трябва да изразя съжалението си и да ви уведомя, че поради високото ниво на охрана, което в момента прилагаме в Европейския парламент, беше ни трудно да съберем всички желаещи да дойдат. Нямаше начин да ги допуснем до залата и за това много съжалявам, че е, те отсъстват, но се надявам да ни гледат, тъй като заседанието ни се излъчва в интернет. Надявам се също да ни гледат и всички унези, които проявяват интерес към темите, определени за разискване днес. Може би е, знаете, е, че има хаштаг за заседанието. Ако не го виждате на, на екрана, може би го имате на е, масите си. Hash IP Hearing ECI.hash Дискусията, която ни предстои е изключително важна, тъй като ние в Европейския парламент винаги сме смятали, че Европейската гражданска инициатива е много пряк израз на новото разпределение на властите в Европейския съюз, така както го определя член 11 от договора за Европейския съюз. Мисля, че институциите все още се приспособяват към тази нова действителност, в която гражданите имат реално право да участват в процеса на приемане на решения в Европейския съюз. И ние сега се опитваме да се подготвим по-добре, да откликваме на повишените очаквания на мъжете и жените в Европейския съюз. В крайна сметка всички въпроси, на които са посветени европейските граждански инициативи, са свързани с качеството на нашия живот и с новите обстоятелства след кризата. Ние сме се стремили винаги да подкрепяме Европейската гражданска инициатива. Тя е ново средство, което подготвя Европейския съюз да посрещне предизвикателствата на бъдещето. Искам да кажа нещо, което не се чува често благодарение на Европейската гражданска инициатива можем да видим, че не е вярно твърдението, че хората не се интересуват от европейската интеграция, от това каква форма придаваме на Европа. Е, сигурно Франс Тимер, Манс и Сесилия Викстрам ще се спрат на този въпрос, но ако правилно разбирам, 49 европейски граждански инициативи е, до сега е, са реализирани, което означава, че 8-10% от населението на Европейския съюз е участвало в такава инициатива. Това е отражение на истинско желание да се участва в съзиданието на Европа. Хората имат отношение към това, което е Европа. Те имат право на участие в тази дискусия и не е очудващо, че са различни вижданията ни и очакванията ни е, от и за Европа, когато разискваме с хората. В крайна сметка нашите интереси в целия Европейски съюз са толкова различни, толкова различни сме и ние, сме, ние самите, но съм сигурна, че Европа е едно общо благо. Бих е желала сега да дам думата на Сесилия да поеме председателството, но искам сега да наруша правилото си, че няма да поздравя никого и да приветствам Пауло Казини, т.е. Карло Казини. Той е бивш председател на тази комисия. Много се радвам, че имахте възможност да дойдете на нашето заседание и сега без забавене давам думата на Сесилия Викстрем. Благодаря, Данута. С удоволствие ви приветствам всички вас, колеги, приятели, е, оратори, представители на комисията на тази дискусия. посветена от на Европейската гражданска инициатива и организирана съвместно от комисията АВКО и комисията е, по петиции. Както знаете, е, тази инициатива съществува от 1 април 2012, е, когато влиза в сила регламентът за нея. С този регламент Европейският съюз създава инструмент, нормативен акт, който позволява на гражданите да участват, да поемат инициативи и да се включат в процеса на вземане на решения в Европа. Комисията по петиции е участвала в изготвянето на регламента за Европейската гражданска инициатива от самото начало, като съпътстваща комисия, работеща в тясно сътрудничество с Комисията по конституционни въпроси. И това е прекрасен пример за добро сътрудничество в рамките на Европейския парламент. През 2010 година Даяна Уолис, докладчик от Пети, аз също ще направя изключение от правилото за поздравление. Приветствам Даяна Уолис, тя е тук. Е, работи заедно е, с Ален Ламасур и Изита Гурмай като е, представители на комисията АВКО върху регламента. Не виждам тях, но и тях бих поздравила най-топло. Те работиха върху регламента, за да го направят такъв, че да е полезен на гражданите. Също така е, господин Бесера е, вече работи по този проект с оглед неговото по-нататъчно усъвършенстване, заедно с докладчика господин Шъфлинг от АВКО. Е, приветствам и двамата и искам да им пожелая успех в ревизията на регламента. Сега би трябвало с много голямо внимание да анализираме начина по който се изпълнява регламентът има близо 50 инициативи, е, внесени в Европейската комисия. Така Европейската гражданска инициатива е, показва своя потенциал, но като че ли ентусиазмът за нея спада, тъй като има доста много практически трудности при осъществяването на тези инициативи. Липсва разяснителна работа и информация е, за тази инициатива, липсват средства – Тромави са и изискванията, за да получите декларация за подкрепа. Всички тези сигнали, които сме получили, са пречка за е, мащабното демократично участие. Те са обезпокоителни и за това е наш дълг да намерим най-подходящите начини за усъвършенстване на този механизъм, за да можем да позволим на гражданите да говорят с висок и ясен глас. Това е необходимо в момента в Европа. Комисията по петиции има много пространен опит в работата с гражданите. Тя винаги сериозно се е отнасяла към техните тежнения. На всяко наше заседание вие бивате канени, получавате думата и вашият глас се чува от тези, които вземат решение в парламента. Това е едновременно трогателно и впечатляващо. Е, комисията изразява съгласие, че има толкова много е, инициативи, е, които не са могли да бъдат внесени в Европейската комисия, тъй като прекалено тежки са били процедурите за тях и изискванията не са могли да бъдат спазени. Ние ще чуем тук изказвания на представители на така наречените неуспели европейски граждански инициативи. Двете наши комисии, сътрудничество с Европейската комисия и сътрудничество с Европейския омбудсман, ще се занимаят с анализ чрез който този ценен инструмент да бъде максимално усъвършенстван. И сега бих е, желала да дам думата на първия заместник председател на Европейската комисия, господин Франц Тимерманс. Е, не забравяйте, че господин Франц Тимерманс е наш комисар в е, Европейската комисия. За първ път имаме такъв и с голямо удоволствие го приветствам. Искам също да припомня на колегите, че комисарят Тимерманс ще участва на 5 май в е, заседанието на комисията 5. То ще бъде след обед и ще имате възможност е, да влезете в диалог с него, както и да обмените виждания и въпроси. Днес времето няма да стигне за това. И така, сега господин Тимерман се на наше разположение да изслуша организаторите на инициативи и да отговори на техните въпроси. Давам ви думата. Благодаря ви много, уважаема госпожо председател. Е, поздравявам всички участници, комисии комисари, сегашни, бивши и изглежда, че съм комисар на всички комисари сега. Просто е, така са се случили нещата. Радвам се наистина много да видя познатите ви лица, лица, които познавам, може би повече вече от десетилетия. Когато започнахме за първи път да говорим за гражданската инициатива Европейска конвент. Действено, имаше много противопоставяне сред държавите членки относно тази инициатива. Трябва Трябваше много да поработим по този въпрос. Някои от вас много добре са запознати с всички тези усилия и ето ни днес сега тук ще анализираме състоянието на нещата, може би с известна доза критика, тъй като нещата не са, може би, чак такива, каквито сме е, желали да бъдат. И аз, като член на конвента, наистина е, горещо желая да се усъвършенства инициативата. Не бих искал тя да изчезне от радара на гражданите като един инструмент, който дава възможност да сближава повече европейските граждани и европейските институции. Казвам това, напълно осъзнавайки факта, че тук имаме сериозен проблем. Има голямо несъответствие между онова, което се случва в европейските институции и онова, което хората възприемат в европейското общество. Бих казал, че най-голямото предизвикателство, при което сме изправени всичките ние, 500 милиона, е липсата на доверие недоверието в рамките на нашето общество, в нашата държава членка, в която живеем, в между групите, етнически групи, поколения и проче и проче. Това доверие се екстраполира на общностно ниво, още по-голямо става то между институциите и европейските граждани. И европейската инициатива на гражданите, разбира се, няма как да разреши всички тези проблеми. Просто невъзможно е да си мислим, че една инициатива може да се справи с е, един такъв широко мащабен, дълбок проблем и обхваща поради някакви причини нашите общества. Но, казвайки това, искам да кажа, че това е, е градивен елемент от диалога между гражданите и политическите институции. Комисията ще представи доклад относно инициативата е, до месец април. Аз бих искал много внимателно да ви изслушам днес, но тъй като имам и много други ангажименти, за съжаление няма да мога да остана лично тук, но колегите ми а, ще си запишат много внимателно всичко казано. Обещавам ви. А, казаното ще бъде включено в доклада, който трябва да представя на вниманието на парламента до месец април относно Европейската инициатива на гражданите и тук поемам личен ангажимент – че по един нов начин ще погледна на въпросите, които ще разглеждате. Както и вие току-що казахте, хората като че ли губят а, омаята на тази инициатива от чисто практическа гледна точка. И а, по време на моето изслушване в парламента, преди да бъда назначен а, като а, комисар, ще разгледам политическия баланс, защото освен всичко друго, може би има и правни основания комисията да възприеме подобна позиция. Може да има а, правни основания а, относно а, развитието на инициативата, а именно, че тя би могла да се използва като платформа за развитие на политически диалог, например. а анализирайки внимателно регламента, ще трябва да направим оценка дали не трябва да направим ревизия и на самия акт. И в крайна сметка всичко е записано в договора. Трябва да работим в рамките на договора, но със съответната гъвкавост, с която разполагаме. И според нас наистина трябва да получи и е, политически тласък развитието на изключително важния диалог, е, инициативата. Е, много е важно да разширим както познанията си, за възприятието и развитието на инициативата, така също така трябва да повишим и осведомеността на гражданите относно Европейската инициатива на гражданите. Опитвам се да направя нужното, за да усъвършенстваме този инструмент, инструмент в рамките, разбира се, на договора. Много моля, продължавайте диалога с нас. Вероятно доклада, който ще представим от името на комисията през април ще бъде следващата ми стъпка, платформата за този диалог. Благодаря председателката. Благодаря ви много. А сега да преминем към експертите от е, практиката. Пабло Сантелиес, говорител на инициативата Право за вода е, е, измерена като успешна, инициатива. За това сега ви давам думата. Извинявайте, забравих да започна с ограничението във времето за изказване. Така че много моля, съобразявайте се с правилника. Господин Сантеос, заповядайте. Благодаря. Thank you for the invitation to... Благодаря ви за поканата, която отправихте към нашата инициатива Право на вода. Ще говоря като представител на тази а, първа успешна инициатива, за която събрахме 9 милиона първоначално подписи, от които валидните са 1600, милион 640 хиляди подписа. Е, казвам това, защото е, очевидно имаме е, легитимност за да говорим за този проблем. Това е много сериозно предизвикателство и демокрацията е изправена наистина пред сериозно разсъждение, анализ, както и господин Тимерманс каза, необходимо е дебата да бъде по широка не само да се води от експерти и надявам се, че съвместни усилия ще бъде разрешен. Искам да ви напомня, а, относно това, че правото на вода и хигиенни условия е човешко право. А, записано също така 2010 година и в факт на ООН. Необходимо е да се изключи от пазарните условия, от всички а, международни спогодби, а, правото на вода, т.е. всички имат право на вода и санитарни условия. Това е изгонно човешко право в целия свят. И това е част от а, а, целите на хилядолетието, целите на развитието и напредъка. Ще се спра на три а, въпроса. Година след като ние получихме положителния отклик от името на Европейската комисия, вече сме в процес на допитвания, консултации, опитваме все още липсва необходимото обвързващо законодателство, което ще ни позволи исканията ни да се превърнат в е, норма, в закон. Разбира се, това се дължи на комисията. В рамките на възможностите, които ни предоставят договора, ние вярваме в успеха си. Разбира се, вие казахте, че инструментът може би не е идеален, е, имам предвид е, създадени от комисията, е, но в крайна сметка имаме предвид и конвента, усилията за създаването на инструмент с преснационален характер, който да служи на демокрацията. Когато има добра воля, знаем, че могат да се разрешат всякакви технически проблеми и необходимо е да се хармонизира системата за събирането на подписите, на подръжниците, разбира се, социалните медии много ще помогнат в тази насока, но с голяма радост ще работим съвместно с Европейската комисия в този процес с усъвършенстване на инструмента. Но, както вече казах, проблемът за нас е липсата на обвързваща правна уредба нещо осъзаемо очакваме да получим от страна на Европейската комисия в този смисъл. Имаме, разполагаме два, с два доклада. Вие споменахте днес относно инструмента, относно правната рамка на Европейската гражданска инициатива, а също така в Комисията по развитие имаме инструмент относно съдържанието на инициативата. и се надяваме, че Европейският парламент е, ще бъде, както и винаги до сега е бил, е, на наша страна, съюзник, който ще може да ни помогне е, да действаме в интерес на почти 2 милиона граждани. Очевидно има интерес от страна на гражданите към новите елементи на политиката, но ако в Европа се създава инструмент, който е само консултативен по своя характер и може да се остави на страна, на практика това не е механизъм. На практика по този начин се разширява пропаста между политическите институции на всички нива и гражданите от друга страна. И в известен смисъл Европейската гражданска инициатива предоставя един инструмент, който е с доста тесен мандат – нещата би трябвало да се променят, ако зависи от нас. Разбира се, вие може да не решите така, но мандата според нас е много тесен. Комисията, държавите членки, съвета, парламентът би трябвало да разглежда тези 100 знака като написани с злато. За съжаление, не така стоят нещата. Необходимо е да се продължи изграждането на демокрацията, на участието на гражданите в Европа и през следващите 20 секунди бих искал да насоча вниманието ви към последните няколко години е, и е, опитите за по-добро регулиране на важните въпроси за гражданите, според мен, наистина трябва да се насочи вниманието от ваша страна към по-добра демокрация. Това не е разход, това е актив и е, според нас комисията трябва наистина да възприема много по-сериозно резултатите и конститациите на работещите в областта на Европейската гражданска инициатива. Може би е, не всичко се вижда през розови е, очила, но се надяваме наистина на е, положително развитие. Е, тук става въпрос е, за комисията, парламента и съвета, е, наистина, особено комисията, да гарантира правото на вода, да се изключи водата от международните спогодби. И се надяваме, че в политиките за развитие, за растеж, за растеж е, ще се обърне сериозно внимание на правото на вода и хигиенни условия за всички хора. Благодаря ви за поканата още веднъж. Надявам се на бъдещо успешно развитие. Благодаря много, господин Сантерия, за искам да кажа, че в пленарна зала се съобразяваме с една до две минути регламент за изказване, така че пет минути са наистина много време. Госпожа Плиска Мерца има думата на Екосайт Европа. Ръководите вие, вие искате да, да споделите е, своите неудачи и препятствия. Споделете какво ви попречи. Отговор. Благодаря. Надявам се, че мога да покажа своята презентация. Ако не, ще просто ще ви разкажа за това как стоят нещата. Малко техническа, малко техническа реорганизация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 Или иначе ще започна. Уважаеми господин еврокомисар, уважаеми представители на европейските граждани, уважаеми госпожи и господа, благодаря за поканата. Очаквам с интерес споменатия от вас диалог. Европейската гражданска инициатива се роди през лятото на 2012 година. Ние сме малко на брой хора, въдвоодушевени от идеята и вярващи в европейската демокрация. Затова си помислихме, че сигурно не е трудно да съберем необходимите подписи три години по-късно. Later we, were, we know we were wrong and it hasn't been easy. Давахме си сметка, че няма да е лесно и се наложи да узнаем на собствен гръб, че европейската демокрация все още не е развила своите възможности и все пак днешната среща ми показва, че има достатъчно хора, които искат да направят, е, да постигнат това. Първата разочароваща констатация, много европейски граждани са изключени от възможността за участие участие в Португалия, в Австрия, те дори не могат да гласуват, което е наистина е, страшно. Много е. Да, изискванията за данните са много стриктни, е, не посочиш ли определени данни, нямаш и достъп до съответните бази данни, но нашия уебсайт и с неговите статистика сочи, че само 44% от гласувалите по интернет или мислейки, че гласуват по интернет, са били отразени. Говорихме, говор, комисията говори за промяна на изискванията, което ни вълдушеви, но разбираме, че страни като Франция и Испания създават допълнителни затруднения. Комисията казва, става по-лесно, прочетете по-внимателно имейла и се оказва, че е трудно. Като цяло системата трябва да е лесна за използване, не достъпна за хора с увреждания, което не е така. Идеята е по-лесно да се използва и да се обменят най-добри практики онлайн. И дори е, самия начин за сертифициране е все още тромала. Благодарим за комисията за подкрепата, но все още още не всичко е постигнато. Нуждаем се от тези форми за всички държави членки в е, на различни езици, но в унифицирана форма. В противен случай се получава голямо объркване. Друг въпрос е свързан с сроковете. Това е по-скоро практически проблем, но проблем, но няма разлика между регионите регистрация и началото на годината много е трудно да се осъществят всички организационни стъпки. Така че хората молят за 6 годишен период, срок сред регистрацията, за да могат наистина да започнат работа. Особено тревожен за нас бе факта е, тук е, говорим, е, тук се е показано затруднението за събиране на подписи, но виждате, че в края на периода те нарастват. Особено важно, че се нуждаем от правосубектност на европейските граждани и НПО противен случай не е възможно да се действа, което означава, че се ограничават правата на европейските граждани и все пак Европейската гражданска инициатива отбеляза успех, така че ние превед, успяхме да преведем нашето послание на много европейски езици, да прекрачим границите между страните и поколенията. Така че като се има предвид какви възможности дава през гражданска инициатива в трансграничен мащаб, предлагаме на комисията 12 стъпки за улесняване на нещата. И, и така бъдещето Европа е на гражданите и все пак много от европейските граждани се нуждаят от нови решения заради разшената околна среда, загубените работни места и други. Ам предизвикателства, които ги карат да чувстват а, разочарование. Затова е много важно да бъдат да правим инициативите по-ефективни. Ние трябва да приветстваме диалога, дебата по важни за нас гражданите въпроси тази светлина възможността да се от и тенденцията да се отхвърлят нежелани инициативи е крайно тревожна. Така че е, нека не се отнапредли, определя от начало коя инициатива да събира подписи или не. Европа се намира на кръстопът, пред изправени сме пред голяма криза, така че нека не отнемаме правата и вярата на онези, които все още вярват в Европа. Да им дадем възможност да се изразят. Милиони обикновени граждани искат връзка с европейските институции. Нуждаем се от дебат в Европейския парламент с тях те дават нов смисъл на понятието за мир и просперитет. Така че е, в вашите ръце е да ни помогнете да изградим е, тази дейност. Благодаря, казва председателката господин Йохансен, моля, опитайте се да поберете своето изказване в 5 минути, защото времето ни наистина е малко. Вие сте е, юрист, който представя, представя е, проект свързан с е, опазване правата на младсинствата и ако господин оратора включи микрофона си, ще можем и да ви преведем неговите думи. През юли 2013 година носителите на инициативата на Европейския Минорите се събраха 1 милион подписи за многообразието на Европа по предложение на представителите на европейските малцинства и внесоха предложение за регистрация. Два месеца по-късно заявлението бе отхвърлено с обяснението, че инициативата излиза от рамките, които комисията може, по които комисията може да се произнесе. Е, всичко това бе казано на страничка и половина. През е, ноември 2013 година внесох жалба е, в Съда на Европейската и Европейския съюз. През май-юни 2014 година още три държави Словакия, Унгария и Румъния поискаха да бъдат включени като страна подкрепяща ищеца. Това стана Рума, като Румъния отегли своето писмено заявление, но си запазва правото за участие в юсното заседание. Те 646 е, е дел, номера на делото, което е регистрирано през ноември 2013 година. Ние искаме от комисията с по-добра защита на националните малцинства, етнически и езикови и повече подкрепа за многообразието. Искаме приемане на правни документи в този, по този въпрос и в защита на езиковото и културно многообразие в Европейския съюз. Говорим също за регионални особености, регионална политика, гражданско участие, аудиовизия, различни е, форми на медии и възможности за подкрепа на регионално и държавно ниво. Комисията отхвърли регистрацията, като заяви, че нито по евро, договор за Европейския съюз, нито по други документи може да бъде насърчава, могат да бъдат насърчавани правата на малцинствата. Като се каза, че по съгласно регламента могат да бъдат регистрирани или всички, или заявления, или нито едно. Ние очакваме от комисията да излезе с законодателни предложения. Освен това, а, и, ищите за посочват две, два аргумента. От една страна е, нарушаване на разпоредбите на закон 294 от договор за Европейския съюз и член 4 на регламента от 2011 година. Като освен това се казва, че в нито от двата случая комисията не из не посочва защо темите, които са отхвърлени, из, излизат извън законодателната рамка на правомощията на комисията, което е в разрез с член 296 от договора за Европейския съюз защо освен това регламентът 211 от 2011 година не дава възможност за такава регистрация? Комисията не обяснява. Европейските граждански инициативи са за нормалните граждани и ако една инициатива трябва да бъде отхвърлена, те трябва да разберат защо става това, а не да затъват в дебрите на сложен правен език. Освен това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 комисията твърди, че това е извън рамките на нейните правомощия. Ние предлагаме комисията все пак да не ограничава гражданските инициативи до рамките, които, които тя твърди, че са зададени. Изрично е казано, че ако едно предложение е неприемливо, това няма отражение върху други предложения. По-нататък в хода на съдебното производство комисията се опита да приведе аргументи, но в някои случаи признава, че е на лице такова, такива правомощи. Е, предвид краткото време, трябва да спра до тук. Председателката, благодаря много. Господин Еврокомисар, имате думата за отговор. Може би да започна отзад напред. От, от, господин Йонсън, вие изнесохте пледуария, която вероятно е уместна в съда и вероятно а, там се е и представили. Аз вярвам, ще разберете, не мога да реагирам на това. Въпросът е поставен, случаят е отнесен в съда, там можем да разменяме пледуари. Не тук и не днес, надявам се, го разбирате. И слушах ви обаче много внимателно, ще поставя въпроса на обсъждане в рамките на Европейската комисия. Но най-общо мога да кажа, що се отнася до бъдещо облегчаване, улесняване на нещата по отношение на инициативите, е следното. Нека първо бъде направена проверка дали тази инициатива попада в рамките на Европейския договор, за да имаме ние правомощия, защото оставам с впечатлението, че е, има опити. Когато не успеем в, на национално ниво, въпреки че става дума за въпрос от правомощията на държавите членки, щом не става вкъщи, дайте да опитаме на европейско ниво. И трябва да ви кажа, налага се да бъдем много внимателни. Нито аз, нито комисията можем да се вмесваме там, където държавите членки имат своите правомощия. Ние нямаме компетентност за това да се разберем много много ясно, е, за да не стават недоразумения. Но ще кажа пак, слушах ви много внимателно и чувам неща, по които имаме обща, е, е, общи теми за разговор и в доклада ни от месец април можем да внесем подобрение. Ще кажа същото и на госпожа Мерц. Много от нещата, които вие споделихте, звучат много разумно. И разбира се, никога не сме имали намерение да създаваме затруднения на гражданите за участие. Но в края на краищата всичко, което правим, трябва да има своята правна законодателна основа комисията повече от всяка друга европейска институция трябва да се движи в рамките на закона. Това се очаква от нея. В противен случай можем да стигнем до съда и да понесем съответните последствия. И все пак разбирам казаното от вас. Трябва да бъдем по-гъвкави. Е, тази гъвкавост не е безкрайна, но изслушах много внимателно вашето изказване и в доклада ни от месец април ще намерите нашия отговор. Надявам се да можем да отговорим, може би не на всички поставени от вас въпроси, но голяма част от тях са част от нашите усилия да подобрим нещата. За водата. Това бе, струва ми се, една твърде успешна инициатива според мен е, това е така да се каже образцовия случай, с който можем да се похвалим. Комисията реагира съвсем конкретно с предложения в рамките на действащото законодателство за подобряване на нещата с редица конкретни резултати. И отново тук опираме до границите, наложени от националните правомощия в сравнение с европейските правомощия. Комисията може да действа единствено в рамките на европейските си правомощия. И някои от поставените проблеми за достъпа до вода и така нататък и така нататък не са част от европейското законодателство. Остават си в рамките на националното законодателство. Това до някъде ни затруднява, но все пак ние се опитахме да обърнем внимание на редица въпроси, поставени от гражданската инициатива и това доведе до промяна в някои компоненти от нашата политика в областта на водата. Няколко думи за върховенството на закона като общ коментар знаете, трябва да бъдем много внимателни. Ем, да спазваме стриктно зададената ни правна рамка. И едновременно с това върховенството на закона ни дава възможност да разгледаме начините на прилагане на законодателните актове в държавите членки и по силата на националното законодателство. Що се отнася до малцинствата, не бих се съгласил, че не сме направили нищо за малцинствата. Аз съвсем Конкретно мога да посоча, че само през последните седмици един от въпросите, на които обръщам особено голямо внимание и усилия, е въпросът как Европейския съюз и Европейската комисия могат да допринесат за борбата с надигащите се в нашите държави членки антисемитизъм и исламофобия. И всичко ще което е по силите ни, ще бъде сторено, тръгвайки от това с какви възможности разполагаме първия, първо, първото национално, национално мероприятие по този въпрос ще бъде през октомври, посветен именно на антисемитизма и исламофобията необходимата от, необходимостта от толерантност в Европейския съюз и според мен това е пореден начин да покажем, че правата на малцинствата са част от занимаващите ни въпроси и много държим на тях. Благодаря. Е, Благодаря. Господин е, комисар, Господин Ян Харден е генерален секретар на Европейския омбудсман. Надявам се, че ще споделите с, вас, с нас впечатленията си днес от функционирането на механизма на Европейската гражданска инициатива. Благодаря. Искам да благодаря на вас, госпожо Хюбнер и на госпожа Викстрем, за това, че поканихте Европейския омбудсман за участие в това важно заседание. Като погледнах е, програмата, непосредствената ми реакция беше да, ще разискваме правните, техническите и организационните аспекти, а политическите, реалното значение на Европейската гражданска инициатива е политическа политическото и значение. След това е, погледнах е, по-внимателно и видях, че тук ще бъде проведено заседанието в Европейския парламент, единствената пряко избирана европейска институция. Това е всъщност демонстрация на демокрация. Европейската гражданска инициатива е в онзи раздел от договора, който урежда демократическите принципи, като демократично представителство, представителство на гражданите пряко, както прави това този парламент. Също така, е, инициативата се определя като инструмент на демокрацията чрез участие на гражданите, защото тя дава възможност за участие на гражданите в живота на Съюза. Но според мен е, е грешка да се провежда ярко разграничение между е, политическото и демократично измерение и е, измерението на демокрацията, свързана с участие. Аз ще се върна на отношенията между инициативата и Европейския парламент към края на изказването си. Правото на инициативата да подават петиции до Евро правото на гражданите да подават петиции е, до Европейския парламент е, трябва да се разглежда успоредно с гражданската инициатива. Те също, тези петиции също са много важен инструмент къде се вписва омбудсманът? Мисията на омбудсманът, както е обявено в неговата мисия, е да обслужва демокрацията и да допринася за по-ефективна, етична, прозрачна администрация. В дискусиите до вели до сегашната Европейска гражданска инициатива, Омбудсманът е подчертавал необходимостта тази инициатива да бъде максимално прозрачна и близка до гражданите. Е, госпожа Хюбнер спомена е, разслед... Е, проучването, което ние извършихме по своя инициатива. Госпожа Тина Нилсен, която го извърши в тази връзка, е до мен. Двете цели на проучването са е, да направим действащия регламент максимално ефиказен и да дадем своя принос, е, който законодателят да вземе предвид, когато извършва анализа си по-късно през годината. Започнахме с въпрос към различни организации, които са се опитвали да организират инициативи и поискахме отзиви от тях. Е, най-напред анализирахме отговорите, а след това поискахме от комисията да отговори на някои ключови въпроси, които бяхме откроили. Окоръжили сме комисията да се мотивира достатъчно и логично, ако реши да отхвърли една инициатива като недопустима, така че гражданите да могат да разберат защо тя е отхвърлена и за, евентуално да упражнят правата си на съдебна защита. Що се отнася до инициативите събрали 1 милион подписа, подчертали сме, че комисията трябва ясно и безусловно да разясни позицията си по съответната тема, като изрази и политическите съображения, които е взела предвид. Е, яснотата за мотивите на направения избор е, винаги допринася за конструктивен и открит дебат. Това е част от демокрацията на ниво Европейски съюз. Отговорът на комисията е много полезен, много изчерпателен и той фигурира на веб страницата на омбудсмана. Ние ще обнародваме е, позицията на омбудсмана е, от това, по това проучване в началото на следващия месец, но сега искам да е, се спре на основните заключения. По отношение на процесуалните аспекти, комисията се стреми максимално да спазва закона тя действа в е, правните предели на действащия регламент. За това може само да се съжалява, както вече бе казано, че някои от разпоредбите на регламента поставят непреодолими бюрократични пречки пред гражданите, които желаят да участват в демократичния живот на Съюза. Просто а, е, невъзможно и неприемливо е да се а, е, допусне че някои от гражданите, е, които имат право да живеят в Европейския съюз и да се движат свободно в него, е, не могат да подписват европейски граждански инициативи. Зная, че е, проучвателната служба на Европейския парламент е направила анализ неодавна с същите проблеми. Сегашните правила превръщат инициативата като механизъм в трудна и тромава за прилагане и използване – трябва да се спазват множество национални набори от правила за защита на личните данни и това директно лишава близо 11 милиона граждани от правото им да участват в такива инициативи. В първоначалния проект на комисията се предлагаха едини и еднообразни, както и по-упростени изисквания за участие в инициативата. Като се има предвид колко големи усилия трябва да се положат за организиране на инициатива, много жалко е, когато организаторите едва след като са събрали 1 милион подписа, разберат, че комисията отказва да регистрира инициативата или да предприеме действия в съответствие с нея. Това а, може а, да се а, изтълкува дори като стремеж на Европейската комисия да манипулира инициативата или по някакъв начин да я изопачи. Разбира се, комисията не следва да действа по такъв начин, че да генерира обвинение за манипулация. Що се отнася до успеха, единственият критерий за това дали инициативата е успешна не може да бъде това дали комисията е решила да внесе законодателен проект. Самият процес е от основно значение, защото предлага на организаторите платформа, от която те да дадат старт на обществен дебат по темата, която ги вълнува. Същината на дебата е, е в това различни виждания да бъдат изразявани, мотивирани оспорвани и защитавани по най-различен начин. Общественото изслушване, организирано от Европейския парламент, е от основно значение в тази връзка. То е уникална възможност за организаторите на инициативи да се срещнат с комисията, да изложат своите тези в присъствието на двата законодателни органа на Съюза, както и поддръжниците и може би опонентите на инициативата свободно да изразят своите виждания. Това е демокрация в действие и отговаря на най-високите стандарти на политически ангажимент, публично участие и прозрачност. Освен това, в конституционната архитектура на Съюза Европейският парламент има основна роля при упражняването на политически контрол върху решението на комисията дали да предприеме действия във връзка с конкретна инициатива или не и ако реши да го направи, как да стори това. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Очакваме резултатите от вашето проучване. Е, ние имаме и представител на економическия и социален е, комитет. Е, тук искам да дам думата на госпожа Мари Зигмунд, защото комитетът е създал такава група работна, адхок и бихме желали да чуем с какво се занимава тя. Благодаря, госпожо председател. Имайки предвид на предващото време, няма да се спра на всички въпроси, които бях предвидила да изложа пред вас. Нашия комитет наистина ще изиграе ролята си като посредник между европейските институции и гражданското общество. Ние винаги много активно сме е, участвали е, в тази инициатива. От 2010 година по всяка инициатива сме подготвили по два е, доклада. Много ясна роля имаме по отношение на е, е, внасянето на инициативата, така че ние имаме пълен ангажимент да помагаме на гражданите. Предлагаме нашата институция като платформа за обмен на мнение, освен това. Основното, което мога да кажа е, че ние можем да подкрепяме. Нашата функция е подкрепяща, но ние не можем да имаме ръководеща роля по инициативата. Ние просто помагаме и на двете страни. На втория етап, когато инициативата вече е поженала успех, ние можем да организираме изслушвания, и разбира се, както каза и заместник председател Тимерманс, ние на практика предоставяме платформа за обмен на мнение. Тези инициативи са един новаторски а, инструмент в про- демократическия процес, в който участват гражданите. Няма да се спирам на всички подробности защо, относно организацията на тази работа. Вече всичко бе казано. От 2011 година насам ние е, написахме насоки, е, които е, вече два пъти са публикувани, около 60 000 екземпляра на всички официални езика са достъпни. Вече 4 е, години ние подготвяме а, е, нашите а, е, доклади. Ежегодно провеждаме Ден на Европейската гражданска инициатива. Провежда се на 13 април ежегодно, вече 4 години. Организира се дебат по този въпрос. Има работна група, адхок, аз съм председател, така че нашата задача е да анализираме какви да бъдат следващите стъпки. Има, разбира се, и конкретно звено, което ни помага в нашата работа и също така подпомага и гражданите в техните инициативи. При организирането на изслушването, например, по въпросите, които гражданите са избрали за своя инициатива, ние работим и с ИКАС изключително в изключително тясно сътрудничество. Разработваме подробна документация. Всичко това е достъпно до организаторите. Имаме и голяма преводаческа писмена служба. Европейският социално-економически комитет може да предложи своята помощ на всяка една гражданска инициатива, особено в областта на а, публикуването на 800 екземпляра на работните езици на Европейския съюз. Както виждате, по този начин ние можем да поемем част от бремето от рамената на организаторите на инициативата. В рамките на нашия комитет ние а, влагаме много усилия, а, работейки с а, гражданското общество. Позволете сега да се спра на нещо, което вече бе разгледано. Ако една инициатива, макар и значима, е неуспешна, тя все още продължава да бъде много важен инструмент в Европа. Фактът, че съществува, вече означава, че е протекла комуникация – това вече е стъпка към изграждането на европейско публично пространство и европейска идентичност. Ако един испанец е, види, че един австриец мисли като него или един грък мисли като него, тогава вече наистина се заражда това общо европейско усещане, което би преодоляло известните раздражнение в противен случай по дълбоките проблеми, с които се сблъскваме. Ние имаме специално звено, което се занимава с комуникацията, може да се обръщат гражданите към него за подкрепа. Благодаря. Председателката, с госпожа Зигмунд ние приключваме уводната част от днешното заседание. Сега преминаваме към а, първия сегмент а, от оратори ще бъдат разгледани различни проблеми в рамките на съществуващата нормативна уредба. Разбира се, е, правните аспекти ще бъдат разгледани именно в началото на нашето изслужване. Трима са експертите, които ще говорят по тези въпроси, разполагат с 10 минути. Е, е, господин Жак Люк Сорон е, е, асоцииран професор международно право в Пари Дофен университета. Вие сте прав. Господин професор, заповядайте. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви най-напред за това, че ме поканихте. Изключително интересна е темата на заседанието. Когато бе възприета Европейската гражданска инициатива, на написах една стати а, с заглавие а, Европейска гражданска инициатива една привидно добра идея, въпросителна. Моята идея беше дали Европейската гражданска инициатива винаги ще се зачита от Европейската комисия, но може би няма да бъде зачитана от Европейския парламент или от националните парламенти, които имат отрицателно отношение към нея. Виждам, че идеята на днешното заседание е да се придаде динамика на доклада за ревизия на Европейската гражданска инициатива, но аз нямам толкова положително отношение като вашето, защото ако погледнем европейските инициативи в тяхната цялост, само две реално са минали през филтъра, през ситото, а всички останали е, са на практика отхвърлени от Европейската комисия на основата на недобро разбиране на предоставените на комисията правомощия. Тук навлизам в малко юридическа сфера, но не винаги е лесно наистина от правна гледна точка да знаете докъде се простират правомощията на една институция и откъде започват правомощията на друга. Реалният проблем а, на Европейската гражданска инициатива е а, нейният характер и разполагането и в един исторически момент, където имаме а, представителство в Европейския парламент, което а, отвежда пред урните все по-малък брой хора на всеки следващ кръг избори. И демокрацията с участие на гражданите не искам да се изразя грубо, е такава, че желанията на гражданите винаги се гледат с известно безпокойство, не само от националните парламенти, но и от европейските институции. Тази европейска гражданска инициатива днес се вписва в една нормативна уредба, която губи скорост защото ако комисията Юнкер следва програмата си, вие парламентаристите ще трябва да имате близо 20 законодателни проекта годишно. Има и депутати, които обикалят избирателните си райони, за да намерят още работа на законодателните органи всъщност самата инициатива е в отстъпление и на европейско, и на национално ниво. Защото в Европа има един общ проблем. Съотношението между изпълнителна и законодателна власт. А законодателната власт би трябвало да се подхранва от Европейската гражданска инициатива. Е, нормално е, когато се печелят избори, е, да има партийна програма. Но реалният проблем на Европейския съюз днес е, е че в криза е процесът на вземане на решение. Трябва да се действа бързо при спазване на националния суверенитет. Тази ревизия на инициативата, която е планирана за настоящата година, би трябвало да почива върху един подход, при който се дава възможност инициативата да се осъществява по-скоро по неформални правила, а не в стриктно законодателен порядък. Защото виждаме, че е, стриктно законодателните изисквания, е, за чието спазване се следи на отклонно, е, пречат на нейното осъществяване. Първо трябва да се укрепи легитимността на Европейската гражданска инициатива без да се задълбочава конфликта по повод легитимността между е, националните и европейските институции. Как да се постигне това? Предлагам две неща. Първо, всички са видели, че Европейската комисия се опитва да представя много нагледно своята законодателна програма. Тя е представена пред съвета, представена е пред Европейския парламент. На лице е стремеж към едно значително институционно сътрудничество и съгласуване. И аз се питам дали трите институции, комисия, Европейски парламент и съвет на Съюза не биха могли при разискването на тази програма да разискват и европейските граждански инициативи, било тези, които са постигнали успех или тези, които не са постигнали успех. Тези, които не са постигнали успех, някъде блокират. Значи има някакъв проблем с арбитража между институциите, ако мога така да се изразя. Вярно е, че комисията е автономна. Е, тя може да започне по своя инициатива е, консултация, обществено допитване в е, същата проблематика и на същата плоскост като отхвърлената европейска гражданска инициатива. Но аз мисля, е, че всичко това, което говоря, може е, да бъде предмет на е, междуинституционно споразумение или да влезе в преамбюла на някой нормативен акт би трябвало да се осигури подкрепа на Европейската гражданска инициатива или от някоя партия, или от синдикатите, например. Не, не може да се. А, а, определи а, е, като а, е, успех тотален на Европейската гражданска инициатива, но а, е, трябва да се а, отчете, че а, синдикатите а, имаха така желание да подкрепят а, и, инициативите. И въпреки това, тяхната подкрепа не донесе голяма политическа подкрепа, нито допринесе за събирането на много подписи. Второ, е, трябва да има голяма видимост и да има е, настойчиво изискване за бързина. От няколко месеца е, говорим доста или за Матео Ренци, или за Алексис Ципрас, или за Мануел Валс. Тези е, политически ръководители в Европейския съюз е, са предмет на обществени обсъждания, защото в конкретни ситуации са се намесили бързо. Е, необходимо е да се махне всичко, което а, е, протака събирането на подписите и внасенето на инициативата, така че да се съкрати редът за нейното внасяне. Време е да се мине от инициатива по принцип към инициатива за приемане на нормативен акт. Ще бъде много по-интересен интересно и много по-трудно за Европейската комисия да отхвърли една инициатива, ако тя, като една бяла книга, например, е придружена от проект на нормативен акт. Било директива, било регламент. Мисля, че това е напълно е, по възможностите на организираните ни европейски съграждани. Значи е, трябва е, да има по-голяма бързина и по-голяма видимост. Мисля, че не е преувеличено, може би веднъж годишно, Европейският съвет да включи в дневния си ред точка за европейските граждански инициативи, поступили през нея година. Така че един ден от живота си през годината европейските ръководители да се занимаят с тъжненията на европейските граждани, отразени в техните инициативи. Не струва кой знае колко, а ще придаде значителна политическа видимост на този тип инициативи. И най-накрая ще кажа, но тук вече излизам от юридическата сфера, Смятам, че проблемът на Европейската гражданска инициатива а, е, трябва да го решите вие, парламентаристите. Има известна несигурност със самия характер на тази инициатива, с нейната природа. Дали а, е, става дума за инструмент на демокрация чрез участие на гражданите, дали става дума за поставяне на теми, които интересуват някого, или е средство да се вентилират безпокойствата на европейските граждани, които като подписват петиция или инициатива, си мислят, че нещо зависи от тях. колкото повече се дават инструменти в ръцете на гражданите, толкова повече намалява електоралната основа на Европейския парламент. За мен това е истински проблем. Благодаря много, господин Сурон. Сега искам да дам думата на доктор Томас Молнар, който е доцент в университета Корвинус Будапешта. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Уважаеми госпожи и господа, Колеги, позволете най-напред горещо да благодаря на организаторите за поканата. За мен е голямо удоволствие да бъда сред вас. Преди години бях стъжант тук в Европейския парламент. Много се радвам да се върна отново вече в различен капацитет. Е, заглавието на моето изказване е свързано с, разбира се, оценката на е, противоречивите правни инструменти в областта на Европейската гражданска инициатива. И в началото на своето изказване бих е, е, очертал едно основно противоречие. Много моля, бихте ли сменили екрана. Инициативата има огромно значение в системата на договорите – участието на гражданите в процеса на взимане на решение конституционален принцип, който е сред целите и ценностите на Европейския съюз. Например, ако е, посгледнем първи, втори член, например, там се уреждат тези основи принципи. Изискването за демокрация е основополагащо и се урежда 8 член, трета линея, например, и е действително правно основание за Европейската гражданска инициатива. Тоест, е, от конституционална гледна точка това е очевидно заемащо много високо място. Обаче на практика е, липсва е, наистина успех. 2012 година е началото, вече 3 години е в ход, но ако мога да кажа, 51 са инициативите, ако съм прав изследванията си до сега, 31 са регистрирани, което означава, че 20 инициативи или 40% са отхвърлените. Е, една е успешна, е, две съобщения са издадени по инициативите, но нито една от двете не съдържа законодателни предложения. Тоест, липсата на законодателни предложения до сега съзирам като един сериозен проблем. На следващ етап. Е, две конституционални последици. Първо, инициативата е средство за развитие на демокрацията чрез участието на гражданите. Това е съществуваща възможност, имайки предвид съществуващите структури. Но на практика виждаме прекалено много бреме и бюрократизъм в тези процеси. Вече други оратори засегнаха този въпрос. Този практически проблем е в известно противоречие с регламента е, и по-скоро преамбюла регламента за гражданската инициатива, е, където се призовава е, за опростени процедури. Комисията обаче има много ангажирано отношение по въпроса и това в този смисъл тази ангажираност създава допълнителна пречка. И така, ако продължават нещата в сегашната тенденция, може би можем да заявим, че надали ще бъдат постигнати целите, надали ще можем гражданите да ги доближим повече до Европейския съюз, така че те да истина да участват в процеса на взимане на решение. Това може да бъде накърдено. А, второто конституционално последствие с какво е свързано? Европейската гражданска инициатива може да има сериозно въздействие върху общностните методи. Процеса на взимане на решение. В крайна сметка това е целта а, на инициативата, на замисъла, а именно да се подготвя законодателно предложение и в крайна сметка да се стигне до проекто акт, т.е. това е един правен инструмент. А, има и разпоредба в договора за Европейския съюз, в който се урежда този аспект. А, може да се а, подготви проекто предложение при спазване на конкретни изисквания и изпълнение на записаните а, разпоредби в договорите. Действително могат по този начин да се повдигнат а, а, животрептящи за гражданите проблеми и на практика представлява един мек правен инструмент, а поне аз така го разбирам дори ако няма по-настоящем голяма резултатност. Съобщенията на комисията преди договора от Лисенбон съдържат текстове, в което се казва, че е необходимо да се укрепи демократичната легитимност на гражданите, за което пък е нужно да се разработят инструменти, така че да могат гражданите да участват пряко във взимането на решението, т.е. отново да се увеличи тази легитимност. Ако видим каква е дихотомията на входа и изхода, можем да кажем, че е, може би няма е, толкова голяма е, резултатност, що се отнася до входа, но изхода е доста успешен необходимо е да се направи нужното следователно да се усъвършенства възможността, която предоставя Европейската гражданска инициатива. Тук обаче ще засегна един въпрос, свързан с, може би, равността на комисията. Е, може би се е, засяга е, монопола на комисията като е, законодател. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки в тази насока. И така, според мен, Европейската гражданска инициатива може да се превърне в ефективно действащ инструмент е, е, и да ангажира гражданите в процеса на взимане на решение. А, и решението е не само в ръцете на институциите и а, е, комисията по настояще но и в ръцете на гражданите. Необходимо е да се е, отвори възможността за нови теми в гражданската инициатива, тези, които не са обхванати от законодателството до сега. И те трябва да бъдат насочени към а, е, сърцевинните проблеми и а, закони, разработвани на общностно ниво, разбира се, с подходящото правно основание. Предложенията трябва да бъдат много ясно насочени към тези области. Очевидно ще има нужда от а, а, юристи, които да могат да консултират а, а, и създаването на инициатива. Изискванията в четвърти член, втора алинея, буква Б, е съвместимо с 11 член 4 алинея, където а, става въпрос за а, правен акт, който дава възможност да се изпълни а, записаното в договорите. Инициативите не трябва да излизат извън правомощията на комисията с други думи. Това е нещо различно от правомощията на комисията и е необходимо да му се обърне допълнително внимание. Когато става въпрос за предлагането на нова тема, разбираме гражданската инициатива като а, едно продължение на член а, 265 или 352. Това са само едни примери. Ако вземем, например, защитата на малцинствата, тук попадат вече европейските ценности и съответно хартата на Европейския съюз, но а, все още не е разработено а, вторичното законодателство. Двата механизма, които току-що споменах, а, засягат а, възможността за достъп, т.е. само ини, е, инициативата принадлежи само на институциите и, е, например, съвета може да вземе е, свое решение при единогласност. Но в крайна сметка, е, защо демократичното участие, представляващо демократичната легитимност, не може да участва в целия този процес? Какви са моите заключения? След три годишно съществуване на инициативата, тя се намира на кръстопът сега. Това е, разбира се, нова демократическа глава в процеса на взимане на решение на общностно ниво. И наистина тези инстру, е, инструменти или да а, е, имат здрави зъби, или просто да се запази демократичната иллюзия, че всъщност става въпрос за една празна черупка. И Основният участник е комисията, т.е. успеха зависи до голяма степен от комисията, но Действието, сътрудничеството, което е, е, е, се изисква възоснова принципите на демокрацията, не е единствено само в ръцете на комисията. Съда на Европейския съюз също би могъл да предприеме конкретни стъпки. Като цяло аз съм оптимист, най-доброто наистина предстои, но има много работа. Много ви благодаря. Thank you, доктор Молнар. And... Uh, Благодаря, господин Молнар. А сега напред към университета на Люксембург, господин Пуарие, професор. Благодаря, госпожо председател, за поканата от вашата комисия. Моите разсъждения и размисли за Европейската гражданска инициатива следват три насоки, три оси. Е, преди всичко имам намерение да насоча вниманието си към практическите идеи за демокрация в и на европейско ниво, защото ние се оказва, имаме 29 политически системи, които имат свои виждания. Второ, не можем да разберем европейската граждани, ако не я поставим в цялостната рамка на е, е, демокрация и легитимност в Европейския съюз и държавите членки. И на трето място ще направим направя критичен анализ на Европейската гражданска инициатива и подобно на колегите, ще нахвърхваля поглед в бъдещето. По отношение на различните идеи за демокрация в Европейския съюз, те взаимно се допълват и си съперничат. Няма да се спирам подробно. Има 15 различни виждания, които понякога се допълват, което понякога се допълват процедурната демокрация, нормативната демокрация, демокрацията, не, изкупителната демокрация. Освен това говорим за елитарна и ам, економическа демокрация. Ако говорим за демокрацията, трябва да установим, че има известно разминаване, известно триене между виждането на парламента за демокрацията и на на гражданите, специално партиципативната демокрация, демокрация, за която е, веднага искам да се спра. Демокрацията на гражданското участие има три елемента, които ние забравяме. Първо, това са въпроси на гражданската нравственост, а европейските граждани приема въпроси, които са неделимо свързани с тази категория. Второ, партиципативната демокрация. Това включва, имплицира взаимодействието с законодателното взаимодействие тук сме далече по отношение от инициативата и трето принципа на споделената отговорност в тази рамка. И тъй като имаме различни виждания за демокрацията. Нека се спрем сега на връзката и прилагането на демокрацията с Европейския съюз и държавите членки преди няколко години бе направено едно проучване, на което аз ще се позова. Установява, че има постоянно отдръпване а, на а, легитимността на Европейския съюз и по отношение на демокрацията. Да сторим, за да променим нещата. Е, има, разбира се, и по-конкретни моменти в различни други сфери гражданите изискват прозрачни механизми и процедури и създаване на методи, на е, процедура за партиципативна демокрация. Така че е, тук става дума за подплатата, за основата на доверието в рамките на политическата сфера. И тук е, в Германия над 65% от гражданите се изказват за национални и европейски правни актове, уреждащи въпроса за партиципативната демокрация. А сега е, ще, ще пристъпя направо към е, граждан, гражданската инициатива и възможностите. Тръгвам и така. Член 10 засяга два въпроса, позовавайки се на договора. Тук имаме трите принципа, които се опитах да спомена във връзка с партиципативната и представената демокрация. И така Европейската, Европейския съюз се гради върху да, да, представителната демокрация. Имаме е, едновременно гражданско участие и правото на политическите партии. В член 11 е, е заложен въпрос принципа за представителството на гражданското общество, диалог, прозрачност и партиципативна демократия, защото договорът едновременно предвижда място за гражданите като такива, но и за техните организации, които посредничат в представителството на техните интереси. Именно за това този въпрос е толкова важен. И сега стигаме до анализ на действащия регламент. Тук принципа на централната роля на комисията в този регламент е особено важна. Комисията е основната пазителка на регламента. Второ, имаме е, принцип на е, е, е, значението на гражданите. Тоест, е, изказва се доверие, че гражданите са способни да се организират и струва ми се, че това е нещо много интересно е, от чисто правна и законодателна гледна точка. Очаква се гражданите да се самоорганизират. И действително това е един будещ интерес въпрос. Сега, политическите партии, организации са тези, които да представят гражданските инициативи, представяйки ги на принципа на субсидиарност при държавите членки и т.н. И сега комисията в рамките на регламента представя за правното, но и политическото заключение върхът на е, тази дейност. Тоест, ние сме в рамките на една, един политически дискурс, който трябва да насочим към тези въпроси. Да, е, това е много важно и трябва да бъде задълбочено за през следващите години ще прескоча част от текста. Колегите казаха много неща. Какви са границите, за които говорим? Първо, идеята на гражданското общество се, не, е, не се състои от отделни индивиди, а от групи по интереси. И въпросът е как да обединим тези групи е, по интереси, синдикати, неправителствени организации в интерес на гражданите.

като разбира се този форми на проявление трябва да са в съответствие с европейските ценности. Е, това е много важно и нека обърнем внимание ние го, за, е, в основата на политиката на Европейската комисия, управлението на економиката и единния пазар. И след това това, което прави е, комисията Експостава, казаното от мен Тоест, какво следва и можем да направим от тук на сетне. Ето последния слайд, който искам да ви покажа. Минавайки през гражданските инициативи на наци... национално ниво, на национални парламенти, трябва да помислим в последното. Началото на законодателната на дния процес да бъдат разработени е, списъци на идеи, по които е, европейските граждани могат да се включат. Второ, националните и регионални парламенти е крайно желателно изхождайки от тази процедура, да отделим подобаващо централно място на Европейския парламент в тази законодателна процедура. Третото и гражданските инициативи се приемат по определени правила и това трябва да бъде една определена форма на гражданска, е, гражданско участие, което да е коректив. Коректив на съвета, на, в противен случай тя ще загуби много бързо своето гражданско значение и значимост. И освен това, интересно е, че Европейско-гражданската инициатива трябва да бъде свързана с инициативите на националните и регионалните парламенти, за да се избегнат противоречия и дублирания. И накрая европейските политически партии в своето финансиране може да бъде прикана да подкрепи определени инициативи, така че по този начин да се е, мобилизират сили и ресурси от всякакво естество привличайки различни фундации, синдикатите и така нататък. И така, В заключение, ние трябва да отделим подобаващо място на европейската инициатива, като я превърнем, превърнем в важна част, важен сегмент от трите форми на демокрация, за които говорих. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега, мисля, имаме 15-20 минути за обсъждане. Моля да проявите търпение. Имената ви ще бъдат е, от отразени е, в списъка, е, но нека не изчерпваме до край времето с въпроси, за да могат ораторите да имат време за отговор. Господин Уяздовски е първия. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че в първията част на нашия дебат не чухме представител на инициативата един от нас, One of Us. Може би най-крупната инициатива, с участие над 20 държави членки, много голям брой хора и на много широка територия. Искрено съжалявам, че не виждам сред нас представители на тази инициатива. Въпросът е Европейската комисия да възприеме в функцията на арбитър понякога да отхвърли някоя гражданска инициатива, въпреки спазване на всички формални изисквания и инициативата има широка подкрепа. Господин Тимерманс говори за откритост, за политически диалог, но всъщност фундаменталният въпрос в случая е дали по някакъв начин може да бъде ограничен произвола, бих казал, на комисията или тя ще продължи и в бъдеще да може по свое усмотрение и произволно да решава как ще действа по отношение на инициативи. Е, блестящ пример в това отношение е инициативата е един от нас – тя показва ясно какъв е рискът за подценяване и не спазване на е, правата на гражданите. До тук нещата са чисто фиктивни. И комисията ще стори това, което чухме от господина еврокомисаря Тимерманс промяна на регламента, така че да се ограничат прекомерните правомощия на комисията. Аз Смятам, че и комисията трябва да може само в крайен случай да отхвърли и една инициатива. След това участието на Европейския парламент. Господин професор Пуарие обърна внимание, че Европейската гражданска инициатива не е обвързана с конкретен законодателен акт въпреки че след 2008 година гражданите имат право на законодателна инициатива, но това противоречи на изложеното преди това от мен. Европейската комисия не следва да взема същински решения. И аргументите, изложено от господин професора, сочат че тези произвел, произволни решения на комисията трябва да се прекратят. Председателката, много моля, опитайте се да говорите в рамките на две минути. Няма да ни остане време. Йо Лайнен. Благодаря, госпожо председател. Аз самия подкрепих три инициативи, от които една успешна и две не. Е, самия аз се сблъсках с слабостите и пречките по този правен акт. И все пак всички ние сме съгласни, че това е изключително важен правен акт за Европа на гражданите, за партиципативната демокрация, за сближаване на Европейския съюз с хората. И слушах трите изложения. Много интересно. И наистина смятам, че обхвата на гражданската инициатива трябва да се разшири, нейната легитимност да се засили. Бих подкрепил казаното тук. Инициативата не бива да се ограничава само до правомощията на комисията. А е, до всички правомощия по силата на европейските договори, а това е много по, повече. Е, например, съветът на Европа има също законодателна инициатива, така че нещата не опират само до правомощията на комисията. И тук има място за гражданска инициатива. Второ, професор Соран, Соран каза, че законността е свързана с това. Силвия Кауфман беше докладчик по съответния регламент и единствения компромис със съвета беше инициатива на комисията, но нещата отидоха доста по-далече. Парламентът има непряко право на законодателна инициатива и мисля, че гражданската инициатива трябва да бъде насочена не само към комисията, поне още и към парламента, а по възможност и към съвета на Европейския съюз. Трябва да изчерпаме тази инициатива. Много съм щастлив, че провеждаме това днешно заседание от конвента до през авко сега до днешното събитие. Председателката. Господин Полчак има две минути. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще говоря на унгарски. Поздравявам ви за днешната инициатива, госпожо председател като европей, евродепутат за мен е изключително положително преживяване да видя такъв прилив на положителна енергия в Европейската гражданска инициатива. И тук е голямата отговорност на Европейския парламент. Ние подготвяме съответни документи и ние трябва да внесем предложение за подобряване на тази система аз съм докладчик на НП под някои от тези теми. Дискусиите до сега посочват, че има много храна за размисъл. Първо, законодателния климат, казаха го и специалистите, нуждаем се от ясна правна рамка. Второ, механизмът трябва да се подобри по-малко демокрация, казаха го почти всички, казаха го не за първи път. Всичко е много тромаво, много бавно. И третия въпрос нуждаем се от начин за вземане на решения като механизъм, който не поставя комисията в монополно положение. Не е редно тя да бъде единствения орган, имащ право да вземане на решение. Може би трябва да създадем нещо ново, може би трябва да създадем формирование за съвместно вземане на решение. Чухме нещо подобно от представителя на омбудсмана. Това са трите момента, по които трябва да търсим подобрение. Благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. За мен днешния ден също е много важен. Радвам се, че можем да се срещнем с толкова специалисти по въпросите за гражданската инициатива. Много се радвам, че заложихме този тригодишен срок в регламента, защото след като имаме известен опит, вече имаме възможност да видим как гражданите преценяват този гражданската инициатива, как я оценяват и така нататък. Днес ставаме свидетели на споделен изключително ценен опит и благодарим за това. Ние все още сме, така да се каже, в изпитателен период. Европейската гражданска инициатива е уникално явление в световен мащаб мащаб. Ние я създадохме, сега е време да направим първи оценки. Сърдечно благодаря, чухме много предложения за промени и се надявам е, секретариатът ще отрази подробно всички предложения, защото това е наша споделена отговорност. Искам да кажа, че думите на господин Тимерманс ми направиха много добро впечатление. Очевидно комисията ще се отнесе сериозно към този доклад, който ни обещават. И ние като парламент на базата на този доклад ще можем да решим как да продължим с гражданската инициатива. За мен резултатът може да бъде само един. Тук регламентът трябва да се преработи, да се помисли за сериозно опростяване на този правен акт. Да го направим по-достъпен за гражданите. За това молба молим съвета и държавите членки, а тук Лайнен е прав, различните списъци, за събиране на подписи и така нататък, а, влязоха в, реглам, в регламента заради съвета ние бихме искали своевременно да имаме контакт с компетентните звена в държавите членки, за да можем своевременно да внесем предложение за изменение на Европейската гражданска инициатива. Благодаря, казва председателката. Разбира се, съветът също е представен тук, може би не за да се изказва, но и да а, ни слушат внимателно. Така, Дърт Шефлин има дума. Uh, Благодаря, госпожо председател. Бях впечатлен силно от нещо казано от господин Сорон. Той говори за конфликт на легитимности. Въпросът ми към него е хубаво. Тогава къде е грунт нормата по смисъла на Келзен? Има ли по-виша от двете е, легитимности, от двете е, правомерности? И това може и да се отрази върху изхода на това заседание и на доклада. И второ, много бях удовлетворен от това, което каза колегата преди мен. Като докладчик си водя бележки за всичко, което се казва и неговите идеи, идеите на колегата бяха много полезни. Ще ги ползвам. Thank you. I, I've... Корбет. Благодаря. Аз винаги съм бил скептично настроен, ако мога така да се изразя, към Европейската гражданска инициатива. Последната причина. Ако нещо е добра идея, защо са нужни един милион заверени подписи да се внесе тази идея в комисията? Не може ли дори една малка група да предложи тази идея на комисията? Ако нещо може да събере един милион заверени подписа, това разбира се, идея, която се ползва с някаква обществена подкрепа и със сигурност трябва да присъства в политическото пространство. Нима нито един депутат, нито неправителствена организация, нито една политическа партия не са казали още това е интересно. Значи ние всъщност сме създали препятствия пред даването на такива идеи. Погледнете от обратния ъгъл. Ако нещо получи 990 хиляди подписа, а комисията смята, че това е много хубава идея и всички други се ентусиазират. Тогава комисията ще каже ли, не можем да внесем законодателен проект в тази област, защото 10 000 подписа не ви достигат. Естествено, комисията няма да постъпи така. Според мен всичко трябва много да се опрости. Да, инициативата е в договора, той няма да бъде изменен, нека обаче я направим по-добре функционираща. И не може ли като първа стъпка да попитаме комисията следното? Може ли комисията да каже, че ще приема всичко, което на пръв поглед сигурно е събрало един милион подписа или би могло да ги събере. Това ще премахне всички бюрократични изисквания за събиране на подписи, за проверката им, защото нещо може да при... получи 990 хиляди подписа и да си заслужава да бъде е, разгледано, а нещо да е получило 1 милион подписа и да няма нужда да бъде разглеждано, да не си заслужава. Е, това е, ще е, ни спести много бюрократична работа. Е, не може ли просто да се отпуснем и да гледаме с доверие на хората, вместо да броим до милион? Председателят. Ами да, разбира се. Има е, инициативи, които не са толкова и добри или като идеи е, и се приемат. И от миналия парламент са приемани такива, и от парламентите в държавите членки, от парламентите в трети страни. Сега давам думата на Теди Кабрас. Благодаря, госпожо председател. Целта е Европейската гражданска инициатива да стане по-познат и по-прозрачен е, механизъм. Ще се спра на три конкретни пункта, които всички познават, но те са разумни, а може би дори и качествени. Първо, Европейската гражданска инициатива трябва да има помощна инфраструктура, правна помощ и е, насоки за осъществяването й. Второ, личната отговорност на организаторите е свързана с рискове. Трябва да се създаде правосубектен международен граждански комитет. Трето, по отношение на изискванията за защита на личните данни. Те трябва да бъдат стандартизирани и хармонизирани във всички държави членки, като се махнат изискванията за вписване на ЕГН което изискване съществува все още в 18 държави членки. Онези, които подкрепят Европейска гражданска инициатива, трябва да си посочат само име, адрес и гражданство. Това е достатъчно. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да помоля тримата оратори да отговорят, да коментират, ако желаят. Ако искате, можем да започнем в обратна поредност. Люксембург готов ли е, професор Пуарие? Люксембург не е готов, като се има предвид времето, с което разполагаме. Много конструктивни са тези бележки, които чухме. Не очаквайте от, от мен да се изкажа във времето, с което разполагаме и моля да не тълкувате това неблагоприятно. Е, Томас, благодаря, госпожо председател. Мога да изразя съгласие с много от конкретните предложения, направени от депутатите, но поради липсата на време няма е, да се спирам е, по-прецизно на конкретни редакции или на идеите в по-голяма дълбочина по-скоро по отношение на проверката и другите предложения, които чухме, е, бихме, е, бих дал думата на други колеги около масата. Е, председателят казва, Ама бяха ви помолили изрично да отговорите. Е, професор Сорон, аз ще отговоря. Мисля, че е, сме видели достатъчно примери за конфликта на легитимност в Европа. Вижте в Гърция какво става. Кой ще каже, че няма е, конфликт на легитимност е, в Европа? Има. Е, и освен това, е, в Европа е, сме свидетели на едно разпърчетисване на правомощията. Е, всеки е, получава някакво парченце от правомощията, без обаче да се променя цялостната институционна е, архитектура в Брюксел. Това може да породи значителни трудности. Мисля, че регламентационната, нормативната реформа е много важна като се привлекат и националните парламенти, които биха могли да окажат своята подкрепа. Иначе се остава впечатлението, че Брюксел непрекъснато се опитва в своя полза да заобиколи националните компетентни органи. Възможно е те да имат мнение, възможно е нещо да изглежда справедливо на Брюксел, а националните органи да искат да се преборят срещу него. Е, парламентът, комисията, съвета трябва да се хармонизират много повече. И по повод казаното от другите участници искам да кажа, че е, има много важна е, европейска гражданска инициатива за трансатлантическото споразумение с САЩ и тя не процедира, т.е. там е сложена спирачка. Това е сериоз ясен повод да се замислим за това дали юридическата уредба отговаря на политическите стремления на гражданите. Председателят, благодаря. Сега знам, че приключваме работата с този панел, но бих желала да привнеса някои свои разсъждения. Зная, че не само комисията ще работи за бъдещето и ще се е, опита да огледа нормативната уредба от гледна точка на нейната достатъчност, но и от гледна точка на нейната политическа значимост. Ние сега истински се нуждаем от политическа демократична легитимност. Но като парламент е, ние се нуждаем от вашите коментари, защото и двете комисии в парламента, които представляваме с колегата Викстрем, е, работим по доклад и слушайки коментарите, е, мислим за нови перспективи, свързани с Европейската гражданска инициатива. За това искам сърдечно да ви благодаря за присъствието ви тук. Също така разбирам, че вие сте изпратили писмените си материали предварително така, че всеки, който проявява интерес, по-късно може да получи екземпляр от тях от секретарията. Сега Давам думата на е, Сесилия да продължи е, с е, втората група оратори. Благодаря, Данута. Мога да ви уверя, че днес се чувствам фантастично като избран член на Европейския парламент, защото това е сърцевината на нашия политически процес, участието на европейските граждани. Ние трябва да разширим пределите на този процес. Затова днес се чувствам подчетена като член на този парламент и участник в този процес. Най-напред говорихме за е, юридическите аспекти. И сега преминаваме към втората част на заседанието, която ще бъде посветена преди всичко на техническите аспекти на осъществяването на Европейската гражданска инициатива. И аз с удоволствие казвам добре дошли на следните оратори. Господин Кестенберг, господин Франциско Поло от Испания – е, представител на Change.org. И е, трето, е, доктор Сузана Вилар, която представлява проекта Upgrade in Europe. Много предизвикателно заглавие. Ораторите в тази част на заседанието ще имат по около 10 минути, за да представят вижданията си и ви моля най-любезно да се вместите в тези граници. След вашите изказвания ще има време за въпроси и отговори. Аз повече няма да се обаждам. Знаете, че политиците обичат това, да вземат микрофона и да не го дадат на никого друг. Не искаме да даваме пример за това днес, поне не днес. Затова искам да дам думата веднага на колегата Кестендарк. Благодаря. Много ви моля на екрана, ако можете да пуснете е, моя материал. Уважаеми госпожи и господа, членове на комисиите АВКО и ПЕТИ, благодаря, че организирате това събитие. Сега му е времето наистина и много благодаря за поканата. За мен е чест да представлявам кампанията Европейска гражданска инициатива, която работи е, за разработването на инициативата по един наистина резултатен начин. Благодаря също и на господин Тимерман си казаното от него. Инициативата има много родители, ако мога така да кажа, и много от тях са тук в тази зала днес. Е, помните, може би, че може би тази инициатива е, беше е, ваша инициатива, не на политиците в правителствата, а вие в Европейския парламент, в тези комисии дадохте истинския тласък на Европейската гражданска инициатива. Много ви благодаря за това. Заслужавате признанията госпожа Хюбнер, Кафман, господин Тимерсмант не е тук, но беше господин Ламасур, господин Брок и докладчиците господин Хафнер, госпожа Даяна Уолес. Наистина огромна радост е за мен, че можем да истина да заседаваме съвместно а, днес. Основното в нашата кампания е доверие в партньорите, повече е, от съществуващите, вероятно ще бъдат бъдещите партньори. И вече ораторите до тук е, е, засегнаха въпроса за снимочимостта на споделеното познание. Ние учим един от друг. Разбира се, доклада на парламента беше изключително важен. Къде се намираме сега? Европейската гражданска инициатива е на опасен кръстопът. Е, знаете, ще очакваме комисията да подготви своя следващ план, а пък ние трябва да действаме. Всички ние, активистите, както до сега чухме от ораторите, регламентът е, е, за инициативата съдържа сериозни проблеми което затруднява организаторите, защото има ненужно бреме, с тежки процедури. И така, че е много важно да се обърне внимание към опростяването в хода на ревизията, иначе просто няма да съществува повече този инструмент и ще остане едно празно обещание на Европейския съюз. Много от гражданите се чувстват наистина загубени по пътя си. Ня, не, няма нужда аз да ви казвам сега колко а, а, представители на евроскептиците, изобщо а, скептиците са вече депутати, включително и в този а, парламент. Така че е изключително важно да се работи с гражданите, не а, и без гражданите, с а, основна цел разграстване на демокрациите. Защото в противен случай Европейския съюз би страдал изключително много от а, негативен процес в тази област. И така, Първият елемент на тази особена демокрация с презграничен елемент – кой е най-важният критерий според нас? Може би да бъдем наистина свързани в света, а, а това означава, че трябва да използваме действащ инструмент. И на екрана виждаме е, развитието на инициативите май 2012 година до миналата година, 2014 година. Много голям интерес в началото на гражданите. Повече от 50 инициативи са реги... представени, но само 26 са регистрирани, 3 са с успех, събрали са милион подписа и е, пика е 2013 година, а след това, както виждате, кривата сочи право надолу вече не а, е, работи очевидно. Инициативата, това е отразено 2012-2016 година в тези колони, които виждате на графиката, много подписи, но стигаме в момента до нулев брой. гражданите вече не и се обръщат към този инструмент. Защо? Знаем от националните инициативи, че тези, които са създадени по един благоприятен за хората начин, имат въздействие, има положителни последици от нас. Това е най-важният критерий, който трябва да имаме предвид при преразглеждането на инстрам, инструмента. Затова докладчиците също много ясно заявиха, че в предварителния етап на работата по регламента, цитирам, инструментът трябва да бъде ясен, прост, е, лесен за работа, съразмерен на интереса на гражданите и насърчаващ участието в инициативата. Тоест, това е пътя по който може да се усъвършенства инструмента с участието не само на парламента, но и на комисията и съвета. Так, какво се случва на практика? На практика това не съответства на а, а, сегашното състояние на нещата много труден инструмент, който много трудно може да бъде използван за пряката демокрация. Не води до промяна в правото, в правната уредба, не спомага за взимане на решение. Просто дава възможност на комисията да разгледа дали една инициатива е подходяща или не. Това е 11 член 4 алинея а, как стоят нещата а, с международното измерение. 22 езика, 28 държави. Изключително трудно за координиране. Как можем да реформираме Европейската гражданска инициатива? Попитахме работещите в тази кампания, когато подготвихме нашите, нашия материал. Вие сте участвали някой от вас в него, излиза три основни причини. Първо, регистрирането трябва да бъде не толкова ограничаващо. На следващо място, комисията сериозно отношение трябва да проявява към а, успешните а, инициативи и на следващо място изискванията за лични данни трябва да бъдат ограничени, трябва да се премахне по-конкретно изискването за ЕГН. На практика се ограничава правото на свобода на словото, защото когато се отхвърля от регистрация почти 50% от заявките, това е изключително голям процент не успели. Просто е невероятно, че това е факт, имайки предвид сегашното положение на нещата. Господин Йолайнен вече каза, трябва да разширим обхвата. Тъй като комисията има правото да предлага изменения, поправки, членки е, тогава, следователно, гражданите бих трябвало да имат право също да правят предложение за промяна в договорите. И всичко това, разбира се, трябва да залегне в нормативната уредба и регламентите по прилагането. На следващо място, ако има въздействие върху политиката и инициативата, това би било прекрасно, но никъде не се стига до там. Няма нито един, една инициатива успеха в тази насока не води до промяна в законодателството. И това виждат гражданите преди изобщо да си помислят дали да използват правото си на гражданска инициатива. И сега стигаме до по-технически аспект. Много много граждани на практика са пропъдени в желанието си да се присъединят към инициатива, именно заради това изискване с, за е, е, регистрация с ЕГН. Можем да се позовем на много примери в различни държави и всъщност на практика данните дори не са и използвани при проверката. С други думи, е, не е било нужно да се обменят тези данни между държавите членки тогава, защо са нужни те. И а, наистина в такъв случай е необходимо да направим нужните промени. Събирането на а, подписите от онлайн следва да се промени. По-късно ще стане дума по този въпрос. Нека организаторите на кампаниите да могат да събират електронните адреси на хората, за да може да има двустранна комуникация. Ето сега изслушваме и гражданите могат да ни слушат, но това е еднопосочна комуникация. Необходимо е да дадем възможност за двапосочна комуникация. Изискванията за личните данни вече засегнах. Е, по-нататъка е, на следващо място да се намали възрастта, имам предвид 16 годишното изискване, по-нататък изискванията за писмени преводи, толкова трудно беше е, по-рано да имаме достъп наистина до превод, но нещата се променят. По-нататък необходимо е да се повиши информираността на гражданите относно инициативата. Как ще стане това? Ами като има успешни инициативи. А как ще стане това? Като реформираме е, инструмента. В заключение, в сегашния си вид е, Европейската гражданска инициатива не може да продължи да живее, така че ако решим отново да й дадем възможност за развитие, за съществуване в един, една положителна светлина, е, убеден съм, че инициативата на гражданите може да бъде наистина пряк мост към демокрацията чрез тяхното участие защото а, те ще знаят, че а, лидерите им е, политическите ръководители се слушват в тяхното мнение и те могат да имат положително въздействие върху политическия живот, а много хора са загубили тази надежда. Много европейци просто не искат пет години да слушат депутатите си, после отново да отидат пред урните и да избират нови. Те искат да участват. Това е глобално явление. Наблюдава се не само тук в Европа, но на национално, регионално, глобално ниво. Навсякъде хората искат да си взаимодействат. И това е много важна тенденция. И накрая съдбата на Европейската гражданска инициатива сега е във ваши ръце. Вие сте избранниците на хората, тъй като господин Тимър каза, вие сте естествените партньори. Вече 10 години работите по тази инициатива и нейното прилагане. И ви моля, отидете отвъд задълженията си. Много моля предприемете конкретни стъпки за реформиране на инициативата а, изначало, изконно. Много моля, съборете съществуващите страни пред пряката демокрация и а, дайте възможност на новите идеи да оживят инициативата. Само така тя може да оцелее. Благодаря ви. That's good. There seems to be a lot of... Да, явно е, залата прелива от енергия. Благодаря, господин Берген. Е, отбелязахме си, запомнихме какво казах, казахте. Сега господин Франческо Поло. Имате думата за 10 минути. Благодаря ви. За мен е чест е, да бъда тук. Благодаря е, специално на госпожа евродепутата, която ме покани. сега позволете да продължа народния си испански език. Макар, че заставам днес пред вас там, зад мен стоят всъщност 28 000 европейци, които през последните години използваха нашата платформа за промяна. Разбрах едно от това. Гражданите искат промяна. Сега, преди да пристъпя към основната тема на своето изказване, позволете да се спра на е, това, което ви показвам change.com подкрепя, се подкрепя от милиони хора по света, искащи промяна. Ние сме открита, отворена платформа. Всеки може да постави важни за него теми, по които иска промяна над 28 милиона европейци, както вече казах, използват нашата платформа в Испания, Великобритания, Франция, Германия, ние превърнахме тази платформа в качествен инструмент за да се чуе гласа на гражданите. Аз самият съм испанец. Моята страна е страната с най-голям брой потребители в световен мащаб. 20% от потребителите на интернет използват и нашата платформа. Идеята е предложения, изменения на закони, оказване на въздействие върху политиката. През 2013 година получихме над 300 000 подписа за петиция за забрана на пестицида, пестицидите, унищожаващи естествените месообитания на пчелите. Постигнахме успех. Три са важните аспекти, които не винаги са видими с просто око. Европейската гражданска инициатива или петициите в Европейския парламент. Е, интернет взриви границите. Всеки, който желая днес, може да предложи петиция или да предложи промяна по безкрайно много теми. Особено теми, които, на които хората държат особено много. И интернет средата се променя толкова бързо, че гражданите виждат, че със своето участие постигат резултати. Ще се спра на три въпроса. Гражданите участват, когато могат да сторят това простичко. Второ, когато е полезно. И трето, те искат да знаят какво става след като заявят своето участие. Първо, гражданите участват, когато това е несложно. Причината, че за по-малко от 3 години нашата платформа набра 28 милиона потребители е готовността ни за открит дебат. Тук отново има три важни въпроса. Първо, създаване на петиция. Подписите под полагането на подпис, както и изготвянето на петиция, трябва да стане, да става лесно, както и подписа. Данните, които посочваме, разкриват баланса между необходимостта от, от посочване на самоличността и участието. И след това споделянето на и подобни инициативи и петиции в е, един свят, опасен от глобалната мрежа, е наистина лесно начинание днес. И все пак има затруднения, които предизвикват точно обратния ефект. По-малко участие, и отчуждаване на гражданите от политическия процес. Второ, гражданите участват, когато виждат полза от своето участие, когато вярват в резултата. Много от механизмите, за които говорим, подават погрешно послание. Е, общо взето, хич не се опитвайте, така и така нищо няма да стане. Възможността гражданите да повлият на политическия процес по официалните канали е, е ограничен. Правим първи стъпки, но изхождайки от подобни инициативи в държави членки, виждаме механизми, които просто препятстват участието на гражданите. Пример от моята родина след 40 години демокрация и стотици ем, законодателни инициативи успяхме да предизвикаме промяна само на един единствен закон. Един единствен закон промениха депутатите в change.org. Ние им правим точно обратното. Има възможност за предложения е, за и, и, и изменения на 30 милиона души от целия свят могат да подпишат подобни петиции. С всяко след, след всяка промяна виждаме по-широко участие. Е, убедени сме в резултатността на нашата работа. Трето, гражданите искат да знаят каква е съдбата на тяхното участие, на техния подпис. Искат своевременно да бъдат информирани. Една от пред... Едно от предизвикателствата на европейските граждански инициативи е тази тази. Хората искат да знаят какво става с тяхното участие, с техния подпис, е, искат да знаят в какво участват. Както колегата Берг каза в change.org, става дума за това че когато се изготви една петиция, вносителите на петицията могат веднага да установят контакт с гражданите, които проявяват интерес и подписват. Интернет е важен глас за хората, глас, който е, е глас на всеки. И както виждаме, е, това се получава. Резултатът е много добър. В Испания политическите среди и институциите могат да дадат своя отговор. В Change.org сме намерили тази възможност. Възможност всички получатели на петиции, отделни лица политически организации, фирми, компании могат да получат е, достъп до информацията е, и желанията на гражданите и да отговорят. Това е решението, което намерихме. Това става много простичко Получателят на петицията може да се свържи с всеки подписал петицията. Представете си вие в парламента или комисията да отговорите на всички е, запитвания. Трудно си го представям. А ето, че през, чрез Change.org някои евродепутати правят и това. В заключение, като погледнете в кои страни сме представени, представени, ще видите, че това са страни, където гражданите не получават отговор на своите въпроси от своите политици. Е, най добрият отговор на такава ситуация е при разширяване на Европейската гражданска инициатива ние също можем да растем. Нашата платформа е възможност за участие. С радост я споделяме с вас. Споделяме и нашия опит, така че заедно да променим Европейския съюз към по-добро. Благодаря. Председателката благодаря Пола и последното изказване от стъпителните изказвания преди дискусии с колегите е, е, доктор Сусана Делрио Виляр. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двете парламентарни комисии АВКО и петиции за поканата. Уважаеми госпожи и господа, моята работа в академичните среди е, след е, като през 96 година направих докторат по европейското гражданско участие до и така до създаването на Европейската конституция. Винаги съм стъпала на принципа за гражданското участие. Целта е да покажа колко важна е представителната демокрация. И едновременно с това партиципативната демокрация, е демокрацията на гражданското участие. За мен е чест да работя с парламентарната комисия АВКО в от самото начало на Европейската гражданска инициатива работим с Рамона Холигин. Ето сега отново сме сред вас. Спомням си трудни моменти, когато седяхме и не можехме да заминем, защото имаше изригване на вулкан в ем, Исландия, заедно с колегите Касини, Хефнер и така нататък. Всички работихме много активно. Широко се включиха представители на академичните среди те и днес с радост следят нашия дебат. И какво е как представлява нашият проект за актуализация на Европа? Upgrading Europe. Европа трябва не само да се актуализира, но и да покаже какво е постигнала, какво са постигнали гражданите чрез Европа, че съществува една европейска демокрация, ясно постановена с договора от Лисабон Европейският парламент в резултат на това получи по-големи правомощия, а също и гражданите. А сега самата европейска инициатива. Ясно си спомням момента, когато в член 47 алинея 2 за демокрацията на гражданското участие бе в включено законодателната инициатива на европейското гражданско развитие. Такава беше формулировката тогава. Комисията се приканваше да започне законодателен процес. Този член 47 урежда въпросите на гражданското участие в демократичния процес. А освен това, е, предходният член 46 пък уреждаше въпроса за представителната демокрация. Струва ми се, че това са най-важните текстове от този договор. Трябва да следим, да обръщаме внимание не само на техническите и правни аспекти, но и всичко друго. В този е, процес аз научих много и от представителите на академичните среди, и от представителите на Европейския парламент. И все пак, нека не забравяме каква е целта в периода между 2002 и 2012 година ние работихме по подготовка на законодателната база на Европейската гражданска инициатива бяха написани нови книги, е, като тази, която пред неодавна, на 15 януари, представихме в Мадрид. Европейската гражданска инициатива предполага законодателна рамка, която да е ясна, самата инициатива да бъде с прости процедури, Подписването и проверката на подписите, разбира се, също е важен въпрос и все пак искам да кажа и да добавя, че Европейската гражданска инициатива дава възможност дава възможности и дава сила, дава власт, властта на общуването. Искам да кажа на комисията, Европарламента, съвета, че тези възможности за общуване са наистина огромни. Възможността гражданите да се почувстват част от Европейския съюз – и от този проект, което само по себе си вече е голямо постижение. Тази възможност за общуване е толкова голяма, че още преди години е, европейските институции бяха приканени да се възползват от тази възможност да, да привлекат гражданите към процесите и да сближат Европа с гражданите. Един подпис, е, е, събирането на един милион подписи от различни страни беше тема на особено много обсъждания в под, подготовката на Европейската гражданска инициатива. Много мнения в различни посоки бяха изказани по този въпрос. Малко което е много важно, защото за да могат гражданите наистина да приемат Европейската гражданска инициатива, комисията да я приеме и, и да се съобрази с нея, е необходимо гражданите, които подписват, да получат необходимата информация. Те трябва да знаят какви са параметрите, какви са ценностите, на които стъпва Европейския съюз в своят дейност, своите де, дейности. В момента работя а, много по инициативите, които са били отхвърлени и на които мислим как да, да, да, да дадем втори шанс. Разбира се, има преимущества, има и слабости. Едно преимущество е, че инициативите, които са отхвърлени поради технически пропуски, заради е, подписите, оформлението на подписите и така нататък, трябва да бъдат е, преразгледани, да се помисли дали няма, не може да им се даде втора възможност. Но, не можем, разбира се, да посочим всички основания в, трябва да има и филтри по отношение съдържанието на гражданските инициативи и начините на вземане на решение. Необходимо е, необходим е консенсус чрез дебат. Това трябва да остане е, по отношение на гражданската инициатива. Това е неотменим компонент. И сега представителната демокрация и демокрацията на гражданското участие. Аз ще винаги съм се застъпвала за гражданското участие. Е, казах, че това е и тема на докторската ми работа, изнася множество доклади, написала съм книги по тези въпроси. смятам, че е ударил часът на представителната демокрация, защото нашите политически представители трябва да потърсят нова европейска политика. и да поемат отново кормилото, повеждайки Европа във вярната посока, сред множество предизвикателства – и разбира се, ние се нуждаем в всекидневието от една Европа близка до гражданите, от нова платформа, за да покажем постигнатите резултати, а те никак не са малко резултатите от и гражданската инициатива и постоянния диалог между е, гражданите и институциите. Това е важно. Необходима е платформа, която да ни покаже какви са европейските граждански инициативи, докъде са стигнали, какво трябва да бъде продължено измежду тях и така нататък. В заключение три основни момента. Силата и възможността за общуване, Второ, законодателния компонент, т.е. гражданите трябва да имат право да внасят, да предлагат инициативи на комисията и накрая ще повторя представителна демокрация плюс, плюс демокрация на гражданското пред, е, участие. Е, всичко това може да се съчетае в по-добро сътрудничество Уилям Бътлер на откриването на нашия конгрес по време на председателството на Пет Кокс каза, Раш... разширих мечтите си, а, те стигат до краката ти, стъпи на тях, но не ги стъпквай. Председателката а, да, всички трябва да бъдем много внимателни. Благодаря за вашето изказване. Не на последно място, заради казаното от вас за демокрацията на гражданското участие. Не бива да я забравяме нито за миг. Благодаря на тримата докладчици. Сега откривам нашата дискусия. Давам думата за въпроси и отговори на представителите на парламентарните комисии и на всички други, които желаят да вземат думата. Моля, дайте знак с дигане на ръка. I am happy to welcome. Много се радвам да приветствам господин Хефнер отново сред нас. Той бе сред е, основните участници в процеса на изграждане създаване на Европейската гражданска на инициатива. Давам ви думата за една минута. Благодаря, Сесилия. Благодаря за топлото приветствие. Искам да задам един съвсем елементарен въпрос. Когато става дума за проверката на подписите, трябва да видим кои граждани желаят да подпишат. А като желаят да подпишат, те трябва да знаят какво е необходимо, за да положат валиден подпис. Когато беше внесен проектът, трябваше в целия Европейски съюз да въжи изискването име, адрес и подпис. Има две държави членки, обаче за които това не беше приемливо и тогава решихме да направим изключение за тях като им дадохме срок 3 години, те да се изравнят е, с е, модела, така че той да стане еднообразен за цели Европейски съюз. Искам да знам какво е станало междувременно. Работили ли са а, е, държавите членки по този въпрос? Какво прави съветът? Какво прави комисията, за да стане Европейската гражданска инициатива по-достъпна за гражданите? Very good point. Много уместен въпрос, казва председателката. Господин Тарабрас. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много сложната процедура и липсата на правна и материално-техническа помощ, за която говорих при първото си изказване, ограничават капацитета за участие в европейските граждански инициативи. Ние напълно подкрепяме е, десете препоръки на господин Берг, без никаква резерва. Тези 10 и аналогични препоръки със сигурност няма да доведат незабавно до успех на всички европейски граждански инициативи. Може би дори нито една европейска гражданска инициатива няма да успее, ако те бъдат възприяти. Но във всички случаи тези предложения ще допринесат за създаване на истински гнезда на политическа емпатия и съучастие сред европейските граждани. Политиката е и педагогика. Или поне трябва да бъде. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Петър Яр. Ja, auch, е. а, аз също изказвам сърдечна благодарност. Имам коментар и въпрос. Първо, дори само факта, че имаме сближаване, ясно сочи, че евродепутатите е, ценят Европейската гражданска инициатива като важен инструмент. Ва, е, желаем да я запазим. Това е... Това е наистина едно важно достояние на европейските граждани. Е, след това да помислим за формалните пречки имаше въпроси за начина на събиране, достоверно събиране на подписи, докъде можем да разширим обхвата и така нататък. Можете да бъдете уверени, че ще направим необходимото. Въпросът, който ме тревожи. Аз самия съм координатор на Комисията по петициите. Аз съм поел ангажимента отхвърлените инициативи да поемат по пътя на петициите, за да се прецени как стоят нещата. Смятате ли, че подобна идея е добра? Благодаря, господин Йохансон. Е, е, е. повечето процеси или поне част от тях биха отпаднали, ако в регламента и в договор за Европейския съюз ако за, правомощите на Европейската, ако извън на Европе... ако израза извън правомощията на Европейската комисия бъде заместен с израза извън компетентността на европейските договори. Това според мен много ще опростят нещата. Е, за това моля парламентарните комисии да помислят дали да не поставят въпроса пред Европейската комисия със съответно предложение за текст. Мисис Мерц. Госпожа Мерц. Може би аз мога да отговоря на предложението, тъй като за първи път сме първата неуспяла гражданска инициатива а, ние превърнахме в петиция. Днес след обед 16 часа ще я представим. Сега ще се види колко успешно това или не, но от нашия опит за мен и за екипа ми смятам, че е много важно да кажем на подписалите гласа ви не е погубен. Не успяхме да накараме комисията да действа, но въпреки това отиваме с този въпрос в Европейския парламент. Подобно послание е важно, за това храним надежда че ще можем да продължим диалога с институциите по тези въпроси. Мистер Хариего, Атон. господин Хариего Атондон. Благодаря. Искам да запитам експертите ни. дали биха предвидели възможност не всички европейски граждански инициативи да бъдат свързани с необходимост от приемане на законопроект. Да, е, необходимо е да се премахнат много от съществуващите сита, от съществуващите филтри, но не всички граждани ще имат е, възможност е, да е, дадат такива идеи, които да са годни за законодателство. Искам да кажа следното към нашите експерти. Смятате ли, че е разумно да се допусне някои тези предложения да се превърнат в нещо друго, например препоръки към правителството? Проблемът de legalidad е компартида или препоръки към други национални органи, защото нашият капацитет да приемаме законодателни актове в Европейския съюз е такъв, че е, няма да можем да поемем един наплив. Освен това стои въпросът за компетентността, за субсидиарността, на която се позовават и имат право националните парламенти. Така че въпросът ми е следният. експертите, смятат ли, че това, което дават като идея гражданите чрез Европейската гражданска инициатива, винаги трябва да завърши с законопроект? Председателят е, много интересен въпрос, но искам сега да дам думата на господин Иржи Байер, ако той е сред нас. Да. Аз е, съм от Люксембург и на улиците на Люксембург съм водил кампании за различни европейски граждански инициативи. Един проблем, който съм забелязал е, че преди да се а, обясни каква е целта на конкретната инициатива, трябваше да обяснявам, що е то Европейска гражданска инициатива. Е, това не е факт известен на много европейски граждани, че те имат право да задействат процедура за Европейска гражданска инициатива. Така че да се привлекат гражданите към участие е нещо, което е, трябва да бъде акцентирано в доклада. Европейската гражданска инициатива не е достатъчно разгласена. Просто е, тя не е рекламирана достатъчно. Много ми хареса идеята на професор Сорон да се включва по една точка в дневния ред на съвета поне веднъж годишно за европейските граждански инициативи. Ние в държавите членки също се нуждаем от местни осведомителни кампании, за да осведомяваме гражданите за правата им. Трябва да създадем база данни на организаторите, за да могат да ползват подкрепа един от друг и да се свързват помежду си. Вече беше казано, че най-важното е да се отнасяме сериозно към Европейската гражданска инициатива тъй като това е мерило за нашето сериозно отношение към темите, към които проявяват интерес нашите европейски съграждани. Благодаря. Благодаря ви за зададените въпроси. Не виждам други желащи да зададат въпрос, но всъщност виждам сега колегата Шарл Гьоренц. Да, вземам повод от е, едно разсъждение за допустимостта на инициативите. А ако тя не е допустима на европейско ниво по мотиви за субсидиарност, защо е инициативата да не бъде задължително предавана там, където е мястото и там, където са компетентни да я разгледат? Например, националния парламент ако гражданите искат да поставят един въпрос и прескачат националното равнище, значи там има проблеми. Би трябвало да върнем проблема на това ниво, за да може то да упражни компетентността си и да поеме отговорността си. Ако вие, както в правораздаването, ако вие е, заведете иск пред съд, който не е компетентен да разгледа делото ви, той е длъжен да го препрати на компетентния съд. Мисля, че това би могло да допринесе за успеха на инициативите. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Алкен. Съвсем накратко, аз следя дебата цялата сутрин. И поне на мене ми е ясно, че един от проблемите с инициативата е, че на гражданите се е, казва често, че сега те могат да окажат влияние върху политическите процеси в Европейския съюз. Това не е вярно. Един милион не могат да решат нищо и не мисля, че някой подкрепя такава идея. Обаче, докато използваме тази терминология и убеждаваме гражданите, че те могат да окажат някакво влияние, естествено, че ще ги объркваме. И мисля, че трябва да внимаваме какво говорим. Това първо. Второ, причината за липсата на доверие в много от нашите демократични държави е корупцията. Данъчни измами, липса на прозрачност, какво ли не искате? Това са явления повсеместни. Да си мислим, че можем да върнем доверието към Европейския съюз с Европейска гражданска инициатива, това е несериозно. Хайде, моля ви се. Това е госпожа Къртен. Благодаря. Това, което искам да кажа, следва непосредствено е, разсъжденията на госпожа Алкен. Не виждам Тоест, виждам смисъл да се включва Европейската гражданска инициатива в дневния ред на съвета, обаче малко ме притеснява това да изслушваме гражданите и да говорим за тях един път годишно, а да не ги слушаме постоянно. Друга тема, която заслужава да бъде поставена, е свързана с техническите аспекти. Ролята на социалните медии. Те толкова бързо се развиват. В Великобритания има а, големи а, кампании, които се провеждат в интернет, така че има много а, място за тяхното използване. Ние като европейски институции имаме също а, съюзници в лицето на тези медии. Можем да ги използваме като лостове. Европейският парламент има над 1 милион последователи в социалните медии. Така че може би е добре да ги привлечем за по-широко разгласяване на Европейската гражданска инициатива. Трябва, когато мислим за кампании и популяризиране на Европейската гражданска инициатива, да мислим и в посока към социалните медии. Благодаря. Искам да дам думата обратно на нашите експерти за заключителни слова по една минута на всеки. Господин Карстенберг, вие сте първи, първи и започнахте. Добре, първият въпрос. Не всички европейски граждански инициативи трябва да водят до законодателни проекти това е съвсем естествено. Но до сега нито една инициатива не е довела до никакъв проект и също така законодателството не се изменя. Така че според нас успешните инициативи трябва да се вземат предвид сериозно. Те трябва да пораждат сериозно отношение. Поне комисията да започне законодателна процедура. Така че поне да стигне въпросът до гласуване в съвета и в парламента. Може да не събере мнозинство. Едва след като видят, че техните теми попадат дневния ред на институциите, гражданите ще смятат, че инициативата има смисъл. По отношение на е, защитата на личните данни, да, говорим за технически неща в момента. Е, приложение 3 към регламента изисква държавите членки е, да променят законодателството си. Никой не е направил това с изключение на Люксембург, където егенетата бяха махнати. Е, трябва да се е, припомни на държавите членки, че те имат юридическо задължение да облегчат е, изискванията за лични данни, които сега съпъстват инициативата и това задълженията не са го изпълнили. Имам само една минута, така че спирам до тук, господин Поло. Искам да отговоря на господин Харинс той питаше дали можем да превърнем неуспелите европейски граждански инициативи в нещо друго. Е, според мен отговорът е категорично не. Защото гражданите реално искат промени. Те се притесняват за собствените си проблеми. Те не се притесняват за това, че е имал някакви пречки Европейския парламент. Не ги е. Е ние е за субсидиарността, за проблемите, които ние виждаме от тук. Те искат да оправят собствения си живот. Институциите, ако не бъдат средства за канализиране на тези промени, тогава ще видим всякакви други средства, е, които ще се използват. Е, организиране на къмпинги пред Европейския парламент, е, преследване на депутатите пред домовете им. Гражданите ще се опитват по всевъзможни начини да променят реалността, защото те към това се стремят. Те искат реална промяна. Благодаря сега госпожа Делрио Виляр. Първо, по въпроса за комуникацията, казано бе, че самата гражданска инициатива трябва да бъде комуникирана, т.е. разгласявана. Също бих желала да подчертая факта, че ние трябва да разпространяваме повече информация чрез радио, чрез телевизия, за това какво представлява точно Европейската гражданска инициатива и какви възможности дава на гражданите. По отношение на въпроса или на предложението, което чухме за пренасочването на инициативи към другите равнища, бих казала да – има инициативи, които не получават зелена светлина от Европейската комисия, обаче е възможно въпросите, свързани с тях, да получат или да могат да получат своя отговор на национално ниво. Има един пример много добре познат на колегите Даяна Уолис и господин Касини. Когато Хартата за основните права в Европейския съюз беше разработвана и когато се разработваше проектът за Европейска конституция, имаше страшно много идеи, които излязоха на бял свят и се превърнаха в задължителни правила – е, едва когато ножът опря до кокала. Е, тогава Европейският парламент каза, че хартата за основните права е, е била продукт на реално допринасене и борба от страна на Европейския парламент. Хартата тогава не беше задължителна. В началото имам предвид. Сега вече е задължителна. Така че много неща в Европейския съюз са започнали без да бъдат предписани от договора, но на основата на опита са се превърнали в част от договора. Аз съм се запознала с хиляди случаи, в които гражданите са искали да поставят някакъв въпрос е, това го правих по време на подготовката на докторската си дисертация. И е, голяма част от идеите, които те са давали в миналото, са стигнали до договора. Следователно и други идеи могат да стигнат до договора в бъдеще. Председателката, благодаря. Много е, освежаващо и е, много вдъхновяващо бе да ви и слушаме. Сега искам да дам отново думата на госпожа Данута е, Хюбнер, е, която ще води следващата част от заседанието с участието на бившите и на настоящите членове на парламента, които работят по Европейската гражданска инициатива. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да дам думата най-напред на госпожа Даяна Уолес. Много моля, както всички останали оратори към вас, молбата ми да 10-минутен регламент. Благодаря. Ще, е, благодаря ви много на първо място за поканата. Комисията по петициите за мен, може би, това беше една от високите точки в моето професионално развитие, когато работих като докладчик по регламента за Европейската гражданска институция. Това беше много важно и за самата институция, и самата тема беше много важна, и затова избрахме четирима докладчици за политическите групи. И е, според мен това беше много правилно решение, което отправи съответно силен сигнал послание. Лично аз Продължавам да съм наистина голям почитател на комисията за петициите, но това беше една стъпка още по-категорична по отношение демокрацията с участието на гражданите много е важно да се осъзнае факта, че в известен смисъл, благодарение на тази инициатива, можеше някакси да се натисне копчето за стоп на законодателната инициатива или обратното. Поне това беше моето убеждение по това време. След това, разбира се, възоснова на моите наблюдения, анализ, след като вече бях извън парламента, продължих да разглеждам този процес и веднъж подписах петиция а, онлайн. Не си спомням в момента момента точно какво, как се наричаше тя, но не получих нищо в ответ, не протече никакъв диалог. И това не беше част от моето първоначално а, убеждение. Ние трябва да участваме в диалог, ние трябва да го създадем, е не сме го направили. Така че седях си с е, чашка кафе в къщи и разсъждавах как бих могла да се ангажирам, да установя контакт с европейските институции. Ако искам да го направя, може би ще пиша на депутат, на омбудсман, на комисар. Защо да започвам да работя по една инициатива? Защо да създавам гражданска инициатива? Е, аз непрекъснато като политик съм казал, толкова е важно да увлечем гражданите е, в процеса на взимане на решение. Как можем да усъвършенстваме този процес? И ето днес ставаме свидетели на този въпрос. В самия преембил на регламента трябва да се използва текст, който е ясен, точен и е, достъпен за гражданите. Вече бе казано, наистина, когато започнахме да работим, искахме да изградим една система, една възможност за цяла Европа искахме да се отдалечим, разбира се, от съществуващото положение, когато нещата се развиваха само в една посока. Искахме да разработим една ясна процедура и в крайна сметка е необходимо да се съществува и ясен, прост европейски инструмент, достъпен за гражданите. Това беше е, нашия замисъл. Но не искам сега да звуча твърде песимистична, като казвайки, че това не е постигнато, защото все още съзирам огромен потенциал за а, начало на подобен диалог. Това е много важно. Но а, в известен смисъл си мисля, мислики за моята държава, а, наистина казват ни се, че можем да разполагаме с това право да дадем начало на законодателство. Имаме право и на петиция. Но как точно да започне един законодателен процес? Необходимо е изключително много информация и много знания за този процес – след което, разбира се, е необходима ангажимента, перспективата и визията. Благодаря. Председателката, много благодаря, Диана, за това, че толкова дисциплинирано спазихте регламента. Сега господин Карло Касини, бивш председател на Комисията по конституционни въпроси. Пет минути, Карло, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Говоря не само като бивш председател на Комисията по петиции, а ние много време е, посветихме на регламент 211 в нашата комисия и обсъждахме из цяла Европа на различни срещи. Също така в Козак, е, в конференцията на парламентарните комисии по европейските въпроси е, към парламентите на Европейския съюз обсъждаме тази тема. Тази инициатива е парадигма – Всички знаете за инициативата, която мина 2 милиона подписа. Инициативата, която ще ви представя сега. От 50 инициативи е, подадени до сега, 26 само са регистрирани и само една е била взета предвид от комисията и това е, е инициативата за водата. Ние е, прехвърлихме значително броя на необходимите подписи – Точният брой подписи, които събрахме е 1 милион 894 693. Тези са проверени. В някои случаи хората с шофьорски книжки подкрепяха инициативата и затова техните подписи бяха анулирани. Те не бяха зачетени. Това, което искам да кажа, е, че като се погледне регламент 211 от 2011 година и Лисабонския договор, ясно е, че и двете са насочени към по-тясно привличане на гражданите на Европейския съюз към този съюз. В преамбюла се говори за стимулиране и окоръжаване на участието на гражданите в демократическия живот на Съюза и изграждане на политическо съзнание. Но всъщност инициативата като съществуващ механизъм даде обратен ефект. Е, хората смятат, че тя съществува на празно, че на празно се трудят, че няма никакъв принос това, което правят към демокрацията е, Значи 2 е, милиона подписи се събират и а, е, на инициативата не се дава ход, което означава, че поне не се организира никакъв дебат, е, няма и никакво гласуване. Това отблъсква хората от Европейския съюз. Според мен а, грешката е в член 10 ще ви оставя писменото си становище. Член 10 дава възможност на комисията по своя преценка дискреционно да предприеме действия или не. Това е странно, защото в регламента се казва, че е, комисията трябва да се произнесе за допустимостта на инициативата. Това е наистина странно. Е, събирането на подписи в нашия случай беше е, не безпроблемно, абсолютно безпрепятствено, а комисията решава да не регистрира тази е, жалба. Събирането на подписи е много тежко начинание. Има много наброй причини, поради които комисията може да мотивира отхвърлянето на една инициатива като недопустима. Сега, Референдумът е друг начин, който можете да използвате, за да разберете дали инициативата е допустима или не. Но тя, референдумът няма а, задължителна сила. При а, инициативата не трябва да има такова изискване за допустимост, което, за което да следи изпълнителната власт. Ако има из, изискване за допустимост, за негото спазване трябва да следи парламентът. Аз смятам, че член 10 трябва да бъде изменен, за да се направи по-широка възможността, да се разшири възможността за създаване на инициативи. Може би трябва и член 11 от регламента да изменим. И още нещо. Член 11 урежда правото на инициатива и визира приканването Европейската комисия да приеме законодателен проект, но не е казано как трябва да реагира комисията. Аз мисля, че не е задължително комисията да реагира с законодателен проект, но тя трябва по някакъв начин да бъде задължена да вземе становище по инициативата. А парламентът също трябва да има възможност да изразява становище. Мисля, че се нуждаем от парламентарен дебат. Каква е разликата между гражданската инициатива и една обикновена петиция? Ами, факта, че е, за, пети... за инициативата съществува регламент на Европейския съюз. Няма юридически норми, които да пречат е, на който и да е гражданин да подаде петиция до Европейския парламент и в един момент тази петиция има всички шансове да стигне до обсъждане в парламента, макар и на ниво комисия. Мисля, че е, трябва комисията много сериозно да се замисли за изменяване на членове 10 и 11 от регламента. Много благодаря, Карло. Разбирам, че наистина и настоящите е, докладчици Сянка много внимателно слушат. Сега давам думата на е, господин Шоплин. Повядайте. Благодаря, госпожо председател. Наистина изумителна е, сутрин. Научих изключително много. Наистина внимателно си записвах е, чутото и ще бъде отразено несъмнено в моя доклад. Но най-напред ще задам един риторичен въпрос. Европейската гражданска инициатива а, а, пропадна ли? Ако да, тогава трябва много ясно да кажем, че спираме до тук. Ако не, тогава трябва да посочим грешките и да продължим нататък. Тоест, тук става въпрос за принципни и практически въпроси. На първо място, според мен трябва да има служби в държавите членки, специално създадени с цел помагане на гражданите относно създаването на граждански инициативи. Разбира се, трудно е да се каже сега колко да бъдат тези служби. Голяма държава, малка държава, какво означава това? Това са относителни аспекти. Трябва да съществува обаче техническа експертна помощ за унези, които замислят е, да, дадат началото на една гражданска инициатива. Какви биха били капаните тук обаче? Първо, необходимо е да има информация относно това къде спира политически аспект, къде започва юридическият. За това говорихме днес преди обяд. Проблемът е, е, е, когато има и една смесица от политически и юридически проблеми, тогава и въпроси, тогава наистина положението е сериозно. Следващ въпрос. Един милион подписа твърде много ли са? Моето усещане е, че може би да. Може би е добре да се намали броя им като изискване. И аз съм вероятно ще отразя този въпрос в доклада си. По-нататък, трябва внимателно да помислим как да продължим, когато уточняваме различните процеси. Що се отнася до проверката на подписите? 28 различни начини съществуват за идентифициране на гражданите. В Обединеното кралство, например, където дълго време съм работил, не съществува. Има, разбира се, регистър за гласоподавателите, но това не е възможно да бъде реално използвано. Така че, в крайна сметка, възможно ли е в цифровия век да има начин да се въведе един цифров номер? Може да има гражданство посолство в Естония, но в крайна сметка няма значение къде ще бъдете физически. Мисля, че това може да се осъществи на общностно ниво. Има европейско гражданство, което надграждащо, то е над националното гражданство. Можем, разбира се, тук да водим спорове, има ли иерархия или не но това няма значение. На първо място трябва да има факултативен елемент. Но в крайна сметка, ако някой желае да участва в Европейска гражданска инициатива или друга подобна дейност, разбира се, може да кандидатства, но по един простичък начин трябва да съществува един а, прост документ, а не пространен документ, изискващ а, изключително сложни данни. Що се отнася до принципния въпрос – който може да се прочете и между редовете. Европейската гражданска инициатива каква е? Какво е, е, е, е само политически елемент ли или само юридически? Според мен трябва да има и двата елемента. В противен случай, е, ако милион хора е, всъщност отделят време, разсъждават решават да а, подпишат една инициатива как, и няма действие, тогава какво? Ще се създаде евроскептици, може би крайно се изразявам. А, да не кажа това, може би ще разочароваме един милион хора. Трябва да помислим по този въпрос. Необходимо е да има много сериозна програма, що се отнася до изслушванията за гражданските инициативи. Коя комисия точно да бъде домакин на тези изисквания? Неутрално комисия може да бъде. Дали ще бъде АВКО, дали ще бъде ПЕТИ, може дали съвместно ще се вземе решение, но не непременно комисията, към която е отправена въпросната инициатива, според мен. Това е важно. Харесва ми също така идеята за това, че а, дали често или по-рядко да се разглежда въпроса в съвета. Съвета трябва да бъде сезиран. А, не трябва да казва съвета, това не е наш въпрос, защото тук става въпрос за нашите граждани. После, връщам се и повтарям казаното на колегата Балчакис относно правния климат – може да се тълкува е, акта по един е, различен начин, но в крайна сметка инструментът трябва да бъде достъпен за гражданите и съответно инициативата. По-добре трябва да се разработи механизма. По-нататък, относно ролята на комисията, тук вече превеждам е, казаното на унгарски на английски язик. Комисията, като взимаш решение, оценяваш на първо ниво, дали всъщност може да бъде и окончателно взимащия решение. Преминах пета минути, благодаря ви много, а сега ще дам думата на госпожа Бетрис Бецерна, Комисията на петициите. Заповядайте. Благодаря ви. Много благодаря. Аз съм последният оратор и като такъв всъщност бих могла да се позова на казаното от ораторите преди мен и споделения опит. Наистина, изключително удоволствие беше за мен да участвам в а, това изслушване. Научих изключително много ще ми помогне не само да изпълня задачата си като докладчик по регламент 211, но говоря и като човек, който е работил по проекта от самото му начало. Сега с интерес продължавам да работя и като докладчик – за Европейската гражданска инициатива. Аз съм много оптимистично настроена и вярвам, че а, ще можем да разрешим сериозни проблеми с доклада. Що се отнася до проблемите, пречките пред а, гражданите а, за участие в а, предлагането на законодателните инициативи, според мен много можем да направим. Необходимо е още по-задълбочено да анализираме ситуацията. И това ще бъде и част от е, нашата политическа програма. Има редица конкретни мерки, които можем да предложим и именно за това и комисията за петициите сега а, с интерес а, е, изслушва предложенията и анализите на нашите а, оратори. Съгласна съм с господин Шопфлин, че е необходимо да има наистина едно звено за контакт в държавите членки относно гражданските инициативи то трябва да бъде институционализирано. Може да бъде и съвместно, разбира се. Трябва да се помисли по, относно съществуващите подобни звена. От друга страна, нужно е да помислим и за а, звената, които предоставят информация на гражданите, за да може да се засили а, тяхното участие. и по-нататък нужно е в широк смисъл да гарантираме достъп на гражданите, да премахнем съществуващите бариери, да гарантираме по-голяма публичност, гласност и прозрачност. С други думи, целият този процес е да придобие гласност и а, е необходимо да се помисли относно регистрацията, регистрирането, събирането на подписите, сроковете. И а, е важно да подчертаем а, елемента, свързан с а, много важния въпрос, а именно европейската идентичност. Не би трябвало тук да съзираме препятствия. От самото начало се говори за тази пречка, която възпрепятства жизнеспособното развитие на процеса. По-нататък необходимо е да се премахне, разбира се, и бюрократичната течност. Съществува цифрова технология, можем да се възползваме има възможност за идентифициране в тази област. Нека го направим. Може би е добре да имаме един европейска регистрация, например. Това ще бъде по-добре за Европейската гражданска инициатива. И друг въпрос. Многоезичието. Важно е както и в економически и а, социален комитет да можем да организираме писмените процеси, да има писмени преводи. Това е много важно. И, както бе казано, Хората трябва непрекъснато да получават информация, да се образоват, да се ангажират, да участват. Е, няма да е лесно, разбира се, но е необходимо гражданите да съзнават е, полезността от тази своя дейност. А именно участието в Европейската гражданска инициатива. Що се отнася до възможността за промяна в договорите, трябва да помислим по всички възможности. Благодаря на всички оратори, на всички участници днес и с интерес ще продължа работата си по доклада, надявам се, в интерес на гражданите и няма да стигнем до положение, че имаме една празна черупка само. По председателката, време за въпроси. Заповядайте. Заповядайте. Бихте ли се представили, моля? Казва се Маркан фон дер Марс. Аз съм от гражданска инициатива един от нас и съм нейн координатор за Нидерландия. Тази сутрин слух чух много аргументи. Just относно събирането на подписите, свързаните с, с това недоразумения, трудности и така нататък. И все пак е, бих искал, връщайки се в Нидерландия, да кажа на моите 30 хиляди съграждани, подписали нашата петиция, че има начин да преодолеем техния евроскептицизъм това е една инициатива, която е прием, пример, поне според мен, за това как могат ценни законодателни предложения да бъдат отхвърлени от институцията, предложила тази гражданска инициатива. Изключително трудно да обясня това на моите съграждани в Нидерландия. Благодаря ви, председателката, благодаря Надявам се, че намирате и повод за оптимизъм. Отговор. О да, о да. Несъмнено. Нуждаем се от ясна тенденция – Желая ли някой друг е, да вземе думата? Заповядайте, намерете си, моля ви, микрофон, за да ви чуем. Благодаря и да е, говоря от името е, на една гражданска инициатива, на която съм съорганизатор. Основно нашата причина беше че е, ние използваме основни права, но е, сега координаторите ни казват да не предприемаме действия, поне докато не се направи наистина добра към, кампания. И слушах всички препоръки, омбудсмана и ви моля наистина запознайте се, изслушайте ги е, и погледнете нашата, нашия сайт Европейска гражданска инициатива. Вие желаете също думата Нали, Заповядайте, здравейте. Аз евро, звеното за европейски, за действие на европейските граждани. Ние подкрепяме различни инициативи и искам да поставя един въпрос. Излязохме с препоръки след извършено от нас препоръки на базата на изследване тук в Брюксел. Препоръчахме е, да се вгледате по-внимателно в правната проверка, да се създаде офис с човек, който е, има успех от практиката. Такъв е, човек за свръзка би могъл до, няк, до известна степен да изведе от комисията проверката за допустимост допустимост на инициативите. За нас е много странно, че Европейската комисия, която решава коя гражданска инициатива може да бъде приета или не. Ако кажете гражданската инициатива е насочена срещу комисията, може би проверката трябва да бъде извършена от друг орган е, е един такъв служител, ако щете офицер за свръзка, би имал е, възможност да изслуша е, страните. Може ли да се създаде такъв, такъв полз такава длъжност за посредничество между гражданите и да речем определени фирми. Имате ли нещо предвид въобще да се помисли за структуриран диалог с другите институции по въпроса? Аз съм член на е, една от инициативите. Нещо не разбрах. Колко, каква ще е ролята на гражданите в Европейския е, съюз? Каква власт ще имат е, те. Да, тук водим политически дебат, но каква е ролята на гражданите? По какъв начин те могат да упражнят тези роля? Да не се впускаме в е, е, технически подробности, но важният важния въпрос е каква ще бъде ролята на европейските граждани. Защото това не стана ясно. И още нещо. Когато започна Европейската гражданска инициатива, се намериха хора, които казаха, о, сложно е, можем да направим чудесен бизнес от това. Имаше хора, които предлагаха такава услуга и говорят на потенциални заинтересовани, то не, не, това няма да стане, не опитвайте. Хората просто се опитват да създадат гражданска инициатива. А, а, има случаи, когато им се казва по-добре се обърнете към вашите евродепутати, проведете нормална кампания. Говоря за събития от преди две години. Тук виждам вдигната ръка. Вие сте от комисията ли? О, жалко! Но съм седнала сред представители на комисията, но съм си нормален гражданин. И също ще говоря от името на една наша инициатива. Ставаше дума за ограничение на скоростта на движение и искам да прибавя към вече казаното от преждеговорившите и от докладчиците от двете парламентарни комисии. Допадна ми идеята за по-добра информация на гражданите и мисля, че да се създаде, да речем, национално бюро е, на едно гише и така нататък. Говори се за това тук, но не съм убедена, че това ще е, свърши работа. Най-добрите носители на посланието са самите граждани. Не е, че не се знае как да действаме е, за гражданска инициатива. На, нашите и нашия специалист е един от тримата специалисти в Европа, които умеят да създадат софтуера за такава инициатива. Той знае как, но нямаме успех по друга причина, по други причини. Всички те бяха изброени тук и те се съдържат в десете препоръки, за които говори господин Каборген. Много бих се радвала, ако наистина регламента бъде преразгледан. Може би е най-добре тези споменавани многократно 10 препоръки бъдат претворени. Ако се нуждаете от повече информация отдолу, помислете как да подпомогнете гражданите да разпространяват тази информация. Председателката, да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. За съжаление не можах да присъствам от началото на заседанието, но искам да попитам. Не знае дали в залата има някой, който може да ми отговори, но чуха се много изказвания, много препоръки, много коментари е, от 3 часа вече ги слушаме. Дали преди приемането на новия текст комисията е, ще позволи да се проведе нова инициатива или ще чака да няма нова петиция? защото една нова инициатива на гражданите рискува да не бъде одобрена. Председателката ще се опитаме до толкова, доколкото е в силите на, по силите на парламента. Ние нямаме власт върху решенията на комисията, но може би тук някой от присъстващите от комисията ще ни каже. Не, очевидно не. Ние очакваме сега, сега доклад от комисията, който да отчете всичко казано и от Европейския парламент и ние ще решим по какъв начин, поне това е обичайния начин на работа, е, ще бъдат направени предложения за изменение на регламента, след което комисията ще вземе решение и аз не смятам, че те ще се откажат да изслушат нови мнения. Това би било неоправдано. Е, допускам, че е, може би ще има известно колебание. Чухме тук и организаторите, които ще почувстват чакат, докато се получат, се реши нещата, ще се реши как нещата да станат по-лесни. Сега накрая се обръщам към докладчиците. Желаете ли да кажете нещо? Нещо по повод изказването Карло Касини. Да, искам да повторя ясното си убеждение. Само парламентарен дебат е, с участие на всички евродепутати и с гласуване ще даде легитимност на Европейската гражданска инициатива. И, е, и е, же нужда от изменение на член 10 и 11 в регламента, за който говорихме много днес. Това трябва да влезе в пленарна зала. Гражданите трябва да могат да се обръщат към комисията. Е, това е много важно и трябва да бъде поставено на съответни правила. Председателката, да, напълно сме съгласни. Сега бих искала искала да кажа няколко думи Искам да кажа, ако позволите думите на Кирстен, Кирстенберг, изглежда, че Европейската гражданска инициатива е стигнала на решаващ кръст и небезопасен кръстопът. Предстоят решения за нейното бъдеще и европейските институции. Ние имаме официално нашите доклади, имам, чакаме доклад на комисията. Обеден на съм, е, че генералният секретарят ще включи темата в, за дебат в пленарна зала. Обедена е, съм, че там ще чуем много от мненията изказани тук така че темата не бива да бъде забравяна. Разбира се, в общи линии мога да кажа, че не искаме бъдещето на Европейската гражданска инициатива да изпада в вакуум. В момента е важен за Европа. Говори се за демокрация, говорим за необходимостта от сериозни решения за бъдещето на економическото управление в Европа и още много-много важни за бъдещето неща. И аз мога да си представя, не мога да си представя важни реформи в Европа без да бъдат одобрени от гражданите. Ние понякога обвързваме нещата с националната традиция и демокрация на европейско ниво все още не разполагаме с необходимите инструменти, но трябва да помислим как нещата да се задействат по-добре. Нямам съмнение за това. Но струва ми се, че казаното от Сузана Предвид настоящото трудно положение е, че ние се нуждаем от координация с представители на гражданското общество. Е, един коректив, е, един, е, едно наблюдение и така нататък. Мисля, че разполагаме с тези инструменти и ще ги използваме. Така че благодаря ви от свое име и сега ще дам думата на Сесилия, която предполагам също ще желая да каже няколко думи. И аз бих искала точно както теб, дъното да изкажа топ гореща благодарност за участието ви в това толкова важно изслушване. Отбелязахме се всички ваши тревоги, всичко казано от вас, загрижеността, разочарованието ви и ще продължим да работим. Европейската гражданска инициатива е чудесна възможност за диалог между гражданите и европейските институции. Това първо. И все пак имам, допостигнатото не е малко, но може още много да се направи. По-удобно за работа, по-лесно за използване. И все пак, нека не забравяме нито за миг, че Европейската гражданска инициатива нито може, нито ще ще задължи комисията задължително да излезе с законодателно предложение. И не очаквайте парламента да одобрява и приема всичко предложено. Има граници, има правила, с които ние също трябва да се съобразяваме. Е, това е едно много фундаментално правило на парламента и партиципативната демократия. Демокрация. Защо и как да, да, работ, как да работим, за да направим крачки напред. Още веднъж благодаря за участието, за споделените мнения и за споделения опит.